Добро утро. Заемете вече местата си, ако обичате. И ако може да запазим тишина, за да започнем работа. Right. We will be, be ready to start again, so... Е, готови сме да подновим работа. Добре дошли на всички. Казвам ви, добре дошли от мое име и от името, а, името на моя съпредседател Георги Билаяна. Първо ще чуем а, а, господин Марио Драги, председател на съвета за финансова стабилност. След това господин Доминик Строскан, управляващ директор на Международния валутен фонд. И накрая Мишел Барние, комисар, който отговаря за вътрешния пазар и услугите. Е, и тримата не се нуждаят от някакво специално представяне. След това ще продължим с дебат с участието на тримата членове на панела и ще приключим в 12. Благодаря на всички присъстващи. Сигурна съм, че залата постепенно ще се запълни, както стана вчера след обед. Добре е да използваме максимално времето на нашите уважаеми трима колеги. И затова веднага ще дам думата на Марио Драги. Thank you. Thank you, um... Благодаря. Благодаря, госпожо. Много съм благодарен а, за поканата по две причини. Първо, защото наистина е чест да участвам в вашето заседание. Но втората причина е институционна. Няма по-подходящо място от това, да се обсъжда процеса на реформ, реформата на регулирането. Националните и регионални законодателни органи, разбира се, ще имат последната дума по този въпрос. Няма да се спирам подробно на сегашното състояние на световната економика, защото до мен седи Доминик Строскан. Той може да стори това много по-добре от мен. Ще кажа само две думи възстановяването е неравномерно, по-слабо е в Европа от другаде, крехко е навсякъде. А, но въпреки, че кредитите, е, условията за кредити за малки и средни предприятия все още не са добри, въпреки традиционните кредитни загуби, които се увеличават значително почти навсякъде по света, общо взето, банките с много малко изключение са на път да разрешат проблемите на финансирането. Условията за финансиране се подобряват и повечето банки успяват успешно да набират капитали през последните 10-12 месеца. Те все още са заплашени от известна крехкост на економическото възстановяване. Казвам това, защото това влияе пряко върху стратегията за изход от кризата. В Европа, пък и в целия свят, сме създали а, безпредседентна ликвидност през последната година, година и половина и правилно беше така да бъде, защото по този начин можехме да преодолеем кризата. Но сега, когато проблемите за повечето банки, като че ли са вече в миналото, би трябвало да помислим как да излезем от това състояние. Постепенно, но твърдо трябва да го сторим. Честно казано, ако има все още банки, които имат проблеми, техните проблеми трябва да се решават с специфични, конкретни инструменти, а не с една обща финансова и парична политика. Малко са подобни финансови институции, обаче в Европа, които им все още страдат от подобни проблеми. Преди да говоря за дневния ред на 2010 година, трябва да кажа, че сме извървяли заедно дълъг път. Когато се подготвях за тази среща, си мислих какво да ви кажа. И какво ни кара да се съберем и обсъждаме този въпрос? Три са причините – за нуждата от реформа на регулирането. Първо, всички сме заедно в една лодка, така да се каже. Заедно плуваме или потъваме и за това трябва да подкрепим финансовите пазари. Второ, е, е, е ръководното, е, ръководните насоки, дадени от Г20, там се споразумяха за цели, за график и това ускори а, процесът а, а, на а, финансовият надзор. А, а, МВФ а, и а, ФСБ се споразумяха за това, което е необходимо да се направи, надзор, прилагане и така нататък. В момента върви безпредседентен международен диалог и сътрудничество. И ако навледем в малко по-големи подробности относно това международно сътрудничество, ще видим, че се подготвят системи за цялостен надзор, национален, регионален и международен. Това са макродоверителни перспективи, а също така и действия за идентифициране на рисковете. Пример за това са Европейският борт за системен риск, е, системата за ранно предупреждение на Международния валутен фонд и е, е, създаването на ФСБ, на финансовият орган за надзор. значи, трябва по-внимателно да идентифицираме системният риск и затворим всички пробойни. Преди няколко години би било немислимо Okay. But then you give me more time. Yes. All right. <laughs> yeah. The, well, the third point was the... Трето, казахме разширяването на регулаторният периметр. За пред няколко години би било немислимо да приемаме закони, които биха надзиравали хедж фондовете, рейтинговите агенции и така нататък. И всичко това обаче на всичко това станахме обаче свидетели през последните две години. Управлението на кризите и трансграничният надзор са също вече реалност. Освен това, успяхме да елиминираме стимулите, които бяха в основата на кризата, особено в областта на секуритизацията. Не трябва обаче да подценяваме това, което е постигнато до сега във всяка от тези области. Съществуват специфични трудности. Имаме значителен напредък в разработването на политики, сега е време да ги прилагаме. Какво е важно? трябва да е, запазим световният интегриран финансов пазар, защото той е предпоставка за стабилност и растеж. Защото сега е времето да прилагаме това, което сме решили. Съществува натиск да се разводни а, това, е, което беше решено, да не се прилагат строги стандарти. Ще кажа с малко по-големи подробности какво имам предвид. Тази година а, е, беше, бяха преработени стандартите от Базел, а, е, споразумението от Базел а, доде а, изтече. Базелският комитет а, в момента калибрира а, своята проверка с банките, проверява дали техните цифри, цифрите, които му се подават, отговарят на истината. Ние провеждаме съвместно проучване заедно с МВФ, за да видим дали новите регулаторни механизми биха навредили на възстановяването. И накрая е, отделено е време е, за прилагане на новите стандарти, новите норми. Ще влез, те ще влезат в сила едва през 2012 година. И накрая, след като новите норми изискват е, нови качества на капитала и различни дефиниции от, от, за това, което разбираме под капитал, ще има достатъчно време за промените, които ще са свързани с новите дефиниции на капитала. Разбираемо е следователно, че много банки, не, няма да кажа много, ще кажа, някои банки а, е, се тревожат от тези промени. А, е, мисля, че тези тревоги трябва но, да се отчитат, на тях трябва да се гледа сериозно, но в в е, всеки случай не трябва да допуснем сегашните трудни условия да засегнат доверието в новите норми. Не трябва да забравяме как стигнахме до тук. Спомняте си в началото на кризата всички бяхме съгласни, че ни е необходима финансова система с повече капитали, по-малко дългове и, не неприем... и без неприемливи стимули. В същото време Необходимо е да осигурим достатъчно време за преход, за да не навредим на възстановяването. Е, това не трябва да забравяме. Е, друг е, аспект на дневния ред за 2010 година, година е решаването на проблема за това, че някои институции са прекалено големи, за да бъдат оставени да фалират too big to fail, как се казва на английски. Какво правим по този въпрос? И защо този въпрос е важен? Има институции, както знаете, които са прекалено големи. Тяхният срив би предизвикал системни а, вреди и цената би трябвало ще бъде понесена от всички нас. Тези институции много добре знаят това. Те знаят, че са прекалено големи, за да бъдат оставени да а, фалират и затова поемат повече рискове, отколкото е редно. Пазарите знаят, че тези институции са прекалено големи и затова те а, придават неприемливия цена на рисковете, които те поемат, защото знаят, че правителствата няма да ги оставят да фалират. Тоест тези огромни институции стават депозитари на неприемливи а, рискове и за това правителствата трябва да се намесват. Има три а, начина за намеса на правителството. Първо, да се намали вероятността от срив а, на тези институции и обхвата на възможните вреди. Стратегията а, на ФСБ е а, била да действа по различни начини първо, като се използват опростени структури или като се използва по-строг контрол. И разбира се, тук няма а, някаква а, разковниче, което да реши всички проблеми. Различните институции имат различни а, истории, различни характеристики. Не трябва да забравяме обаче, че този проблем трябва да се решава навсякъде. И тази област трябва да има някаква минимална хармонизация, т.е. трябва да се избегне над преварата към дъното, така да се каже, и правителствата трябва да бъдат по-взискателни и а, да използват а, регулиране, което е по-строго от възможното дъно, до което тези институции могат да стигнат. И както се посочва и в нашия доклад, който ще бъде представен на срещата на Г20 през ноември. Знаем също така, че независимо от това какво правим, каквото и да правим, ще има сривове на институции и не искаме да бъдем, се окажем в положение, където да не можем да допуснем това. Трябва да можем да оставим някои банки да фалират. Искаме също така да можем да управляваме процеса и за това са ни необходими механизми за разрешаване на проблемите на кризите, за да можем на ранен етап да установим кои банки има опасност да фалират, да управляваме този процес, процеса, който е много сложен, както открихме в, при банката Lehman Brothers, и също така да управляваме преходният период. Работим навсякъде по света, за да създадем подобни механизми. При трансграничните институции международните проблеми на координацията са много важни, защото сривът на една голяма институция ще засегне няколко, би засегнала не една страна. Искам да кажа още нещо. Ако ние не успеем, не успеем да решим проблемите на координацията, международната координация, тогава вероятността различните страни, различните юрисдикции да кажат на тези институции, прекалено сте големи, прекалено сте сложни, трябва да бъдете опростени, да бъдете национални и а, да промените приоритетите си, защото Край на краищата правителствата и надзорните органи искат тези институции да не бъдат е, оставени да фалират. Ако това стане, ще загубим не само равнопоставеността на всички, но ще загубим и глобалната финансова система, която е интегрирана в световен план. Третата е, област, в която трябва да работим по въпроса за това, че някои институции са прекалено големи за да фалират, това е да намалим заразата, така да се каже. Виждаме драматичната скорост, с която тази зараза се разпространява в целия свят. Виждаме какъв мощен механизъм са деривативите, и в това отношение се е работи опорито навсякъде, за да се е, централизира е, търговията с деривативни инструменти. Това е много важен въпрос. Може би една от най-важните части от нашата работа, защото това не само ще намали заразата, така да се каже, но ще даде много по-голяма прозрачност на пазарите, отколкото съществува в момента. През едните седмици ще трябва да излезем с дефиниция, кои деривативни продукти трябва да бъдат стандартизирани, защото това има първостепенно значение за централизирането на търговията с тях. И мисля, че с това ще приключа моята презентация. Искам да кажа само едно. Намираме се на кръстопът и много разчитаме на вашата подкрепа. 2010 може би е най-важната година, през която можем да превърнем решенията в дела политическите е, дебати, е, проектозаконите, всичко сега трябва да стане реалност. Благодаря. Благодаря, е, господин Драги. И сега веднага ще дам думата на господин Доминик Строскан. Thank you, И за мен е удоволствие да бъда тук в залата на това важно заседание на членовете от Европейския парламент. Това, което казахте, е от една страна хубаво, но аз искам да хвърля един друг поглед върху глобалното възстановяване и това, което може да се направи в финансовият сектор. След това ще се спра на приоритетите, на които трябва да се гради глобалната финансова архитектура, за да се поддържа дългосрочният растеж. На всички е ясно, че се намираме на кръстопът Миналата година избегнахме кризата да се превърне в толкова голяма, колкото голямата депресия. Не забравяйте, че преди година и половина хората си мислиха, че положението наистина ще се влуши. Ние избегнахме това, но не избегнахме цената на всичко това. Кризата и доведе до сериозни отражения по целия свят. Кризата посочи сериозните слабости в економическите и финансови институции. И сега в резултат на нея мисля, че имаме възможността, а и дълга да променим институциите, да ги превърнем в по-устойчиви на криза. Основният въпрос за мен е Възползваме ли се максимално от тази историческа възможност? Честно казано, аз лично се притеснявам. Защото економическият растеж се възстановява, това е хубаво, но същевременно забележителните моменти на кризата, желанието на всяка страна да работи заедно с останалите, започнаха да намаляват. Всяка държава, което е разбираемо, си има своя собствена политическа програма и желанието за сътрудничество не е изчезнало напълно, защото това не е правилно твърдение, но след 6 месеца то няма да е толкова силно, колкото бе преди година. Тази сутрин искам да обърна внимание на възможността от международното сътрудничество, за да реализираме трайни промени. Едва с съвместни усилия можем да положим основите на един по-силен и по-устойчив растеж. Няколко думи за глобалното економическо възстановяване. То е на лице. Всеки го разбира по-добро, отколкото очаквахме. Прогнозите за 2010 са 4% глобален растеж. Това според мен е възстановяване на високи обороти, които обаче са различни. В някои развити економики възстановяването не е чак толкова голямо. В Европейския съюз, например, то е около 1 на 100 което не е толкова много. Ако разгледаме цифрите, ще видим, че възстановяването в много напреднали економики е бавно и все още разчита на държавната помощ. Търсенето в частния сектор е много слабо все още. Така, да, ние трябва да се подготвяме с стратегия за изход от кризата, но за много държави все още този момент за реализацията на тези стратегии не е настъпило. Относно възстановяването искам да кажа следното. То е хубаво, то е първата стъпка. Но след това ще се върнем към проблема от преди кризата. Проблемът не е изчезнал. Той бе оставен на заден план от, заради кризата. Сега ще се върнем към него. И така, за в бъдеще основният въпрос, който трябва да решим е как да постигнем по-добър баланс на глобалното търсене. Да преодолеем глобалния дисбаланс. Това не е нова идея. Много вече е говорено по въпроса. Сега в резултат от кризата лидерите на Г-20 определиха това като голям приоритет. Хубавото на кризата е, че всеки си дава по-добра сметка колко необходимо е да се реши проблема с глобалния дисбаланс. Какво означава това на национално равнище? Всички знаем какво означава това. Има страни с голям дефицит, САЩ, например, но и някои европейски държави. Те трябва да реализират повече економии, да намалят националното потребление, да разчитат на повече експерти. Има обаче и големи излишъци на текущата сметка, както е в Китай. Но не само. Германия и страните нефтопроизводители също са в това положение. Тук трябва да се стане обратното. Трябва да се повиши вътрешното търсене, да се насърчава растежа и потреблението. Не може да се избегне и факта, че в някои случаи трябва да се повиши валутният курс. Както знаете, пример за това е Китай и Ремнимби – местната валута, която за момента е обесценена до голяма степен. За да се постигне баланс, трябва да се повиши стоеността на ремнимбите. Процесът на балансиране на националното на националния растеж в Китай ще е свързани с увеличаване на стойността на ремнимбите. Защо казвам това? Защото от това зависи последователността на економическите политики след кризата в различните държави. Във връзка с това, сътрудничеството е много важен въпрос. Пак се връщам към основната теза – сътрудничеството. Г20, както знаете, определи нов процес, така наречената програма за взаимна оценка – което е доста обещаващо според мен. МВФ предоставя техническа помощ, за да осигуря последователност на различните прогнози и разчети. Членовете на Г-20 представляват около 80 на 100 от глобалната економика, ако вземем целия Европейски съюз. И трябва да осигурим последователност между Китай, САЩ, Япония имат различни прогнози за идните 3-4 години. Те не са едни и същи. И така първо трябва да осигурим последователност на прогнозите и после да видим какви глобални мерки трябва да бъдат предприяти, за да се осигури последователност. Ако има непоследователност, това може да задейства отново криза. Няколко думи за Международната парична система – важен елемент от глобалната финансова архитектура. Като цяло съществуващата система работи добре по време на кризата. Штатски долар изигра важна роля. Предполагам, че присъстващите тук Както и много други хора, се казвали, че кризата е възникнала в САЩ и се разпространява в целия свят и това ще доведе до срив на долара. Но това не стана. Долара изигра своята роля. Но проблемът от преди кризата който ще се остане и след нея в още по-голяма степен, е масовото натрупване на резерви, което оказва натиск върху международната парична система. Какво можем да направим? Ако имаше по-добри гаранции за страните, нямаше да натрупа толкова големи резерви. Резервите се изграждат отчасти, не изцяло, само отчасти, защото страните са изложени на натиск – и защото са изправени сами пред този натиск или защото трябва да искат помощ от МВВ, което, както всички знаете тук, е най-лошото, което може да се случи на един човек. И това се избягва чрез изграждането на големи резерви. Въпросът е, че при това положение човек трябва да разчита на много ресурси на глобално равнище и ще се бори с останалите, които имат излишък. Ясно е, че не може всяка страна да е в излишък. Това определено води до лошо положение. Ние се опитваме да решим този проблем. МВВ предостави така наречената гъвкава кредитна линия по време на кризата, което е средство за финансиране и отпускане на кредити. То бе използвано от няколко основни пазара – Мексико, Колумбия, Полша и Европей... Полша от Европейския съюз. Определено тази кредитна линия не е фиксирана, тя може да се подобри, да се промени. Това ще бъде направено. Но проблемът с натрупаните на резерви е проблем, който, по който всички трябва да помислят, включително и законодателната власт. Сега, въпросите свързани с финансовият сектор. Как да го преструктурираме, за да може то да насърчава по-добре економическият растеж, без да води до скъпи кризи за економиката и за данакоплаците, както бе с тази криза. На национално равнище приоритетите са добре известни. Тук мога само да кажа това, което каза Марио. Да се подобри надзора, да се разшири регулаторния периметр – Надзора е много важен момент, защото и най-добрата нормативна уредба да имате, ако не се следи за нейното спазване, тя е безсмислена да се подобри също така и механизмът за разрешаване на кризи. Това трябва да се направи и се прави в момента. Освен това, финансовите институции трябва да бъдат задължени да притежават повече и по-качествен капитал, да се подобри управлението на ликвидността и буферите – всичко това е залегнало като седач от самото начало на кризата. Още нещо. Когато говорим за финансовият сектор, най-често си мислим за банковия сектор. И понякога не банкови институции, които обаче са сходни с банките. Моята теза е, че много важен елемент от финансовият сектор е застрахователният сектор – там положението е малко по-различно. Правят се дългосрочни инвестиции. Застрахователните институции са много важни в контекста на инвестициите и спестяванията в дългосрочен план. И така, когато говорим за финансовият сектор, трябва да отчитаме и застрахователният сектор, той има е своите различия от банковия сектор – Предприяти се, мерки, много от тях се правят и в момента. Мога само да похваля службата за финансов надзор. Но всичко това ще отнеме време, а гражданите са нетърпеливи. База от 2 отне 12 години, за да се въведе. Ние не разполагаме с 12 години. Гражданите в много държави почват да казват, добре де, какво правите? Въпросът е дали политиците от всички страни по света са готови да постигнат бърза реформа. Когато казвам политиците, имам предвид централната власт, но също и законодателната власт. Вие трябва да настоявате да се извършат промените, които може би няма да станат толкова бързо, колкото очакват гражданите, защото все пак са сложни, но не трябва да се протакват ненужно, защото гражданите ще започнат да се бунтуват – ще кажат, нали, кризата възникна. Няма да засягам проблема с възнагражденията и премиумите, които бяха платени, но това е част от проблема. Гражданите ще искат бързи мерки. Ако няма бързи мерки, какво ще стане в глобален план? Това, което вече наблюдаваме. Страните започват да решават проблема на национално равнище. Могат да се предложат различни реформи. Какъв е риска? на координирана политика, неравномерен поток на капитали и регулаторен арбитраж. Това е проблема, пред който сме изправени в момента. Друг проблем е как да подходим към големите и сложни финансови институции. Марио каза много по въпроса, няма да се спирам надълго на широко по него. Програмите за действие при кризи са големите институции, са много важни, според мен. Трябва да си помислим обаче какви превентивни мерки да предприемем, да речем ограничаването на размера и сложността на финансовите институции. Проблемът е, че този механизъм в много случаи се ограничава само до националните граници. И пак се връщаме към същият проблем. Не във всички страни има орган за решаване на кризи. И така, редица решават да възприемат един национален подход. Това е, което ме притеснява. Аз съм от международна организация и вие ще кажете, че се защитавам своите интереси, настоявам на международния характер, а не на националните решения. Рискът е, че под политически натиск централната власт ще започне да предлага национални решения. И макар те да са добри в национален план, в международен план те ще са възможно най-лошото решение – постигнати напредък в Европа вече с финансовата реформа, промени се трансграничната рамка за финансова стабилност, бе предложено изграждането на Европейски съвет за системния риск, Европейска система за финансови надзорници. Това все са много обещаващи предложения. Трябва съвета и парламента да се споразумеят по тези въпроси колкото се може по-скоро. Но дори да направят това, пак ще трябва да се занимават с въпроса за управлението на кризата и решаването на кризата, най-вече за трансграничните банки, въпрос, който Марио вече засегна. В заключение това, от което се нуждаете, според мен, е комплексна рамка за предотвратяване и управление на кризи – решаване на кризи и гарантиране на влоговете. Всичко това обаче трябва да е част една комплексна цялостна система. В рамката следва да се включва и орган за разрешаване на кризи с правомощията и средствата да се справи с фалиращите трансгранични системни банки. Можете да кажете, че много трудно е да се подходи в трансграничен план – така е, но все пак не е невъзможно. Това обаче изисква ясна политическа воля, човек да не се подава на националния натиск и да се работи на европейско равнище във вашия случай и не само на европейско, а и на глобално. Две заключителни бележки относно МВФ. Определено трябва да подобрим надзора на системния риск в финансовия сектор, включително и риска свързан с капиталовите потоци. Нуждаем се от по-разнородни финансови инструменти. Това е в контекста на което казах за гъвкавата кредитната линия. Трябва да се сътрудничим по-добре с регионалните резерви. Инициативата Ченмай в Азия, например, няма причина защо МВФ да не се сътрудничи с този регионален резерв. Също така имаме опити с европейските страни. Работили сме с комисията в различните европейски държави. И така, за МВФ не е проблем да работя с регионалните резерви. Единственото необходимо за тази цел е координацията. Второто заключение, последно наистина, За финансовия сектор искам да повторя основната си теза. Без международно сътрудничество не можем да постигнем успех. Първо, международно сътрудничество между институциите. То мисля, че работи добре. След това международно сътрудничество между страните. По време на кризата имаше безпредседентно сътрудничество. Когато историците пишат за това събитие след 10 години или много години след него, основното, което ще кажат е безпредседентното сътрудничество между страните, които се занимаваха с един и същ проблем по едно и също време, с същите средства, управляваха ликвидността по един и същ начин, предоставяха същите стимули. Това е нещо, което не се е случвало в миналото. И така кризата вече почти отминала, макар и не напълно. Трябва да направим така, че желанието да се сътрудничим да не изчезне. Според мен ролята на националните парламенти а и на Европарламента е да създаде един по-добър механизъм, но в глобален план и да настоява за мерки, които да са глобални. Това е предизвикателството, пред което сте изправени сега. Точно сега е правилният момент, в който да кажем – приоритет е да не забравяме, че няма национални и регионални решения на една глобална криза. Глобалната криза изисква глобално решение. Благодаря много. А сега ще чуем последната лекция от господин Мишел Барние комисар, който отговаря за вътрешния пазар и услугите. Искам да напомня, особено на членовете на националните парламенти, ако искат да зададат въпроси след приключването на лекцията, моля, обадете се на представителите на секретарията, които ще вървят из залата. Просто е невъзможно от тук аз да идентифицирам всички желаящи да се изкажат. А сега казвам добре дошъл на комисаря господин Барние. Мишел. Благодаря. Госпожо председател, скъпа е Шарон Баус, господин председател, дами и господа, почитаеми депутати национални и европейски преди всичко искам да се извиня, че додох малко късно и че ще трябва да си тръгна, но не става въпрос за някаква любезност. В среда заран винаги комисията, колежа от комисар на комисарите заседава седмичното и заседание в, чет, в среда заран. Поисках разрешение от господин Бароза да дойда тук, но във всеки случай трябва да участвам в този дебат с националните парламенти и с техните представители, защото смятам, че това е изключително полезно. То е в. Е, отговаря на буквата и духа на Лисабонския е, договор. Ние трябва заедно да вървим напред, заедно да ковем закони. Е, искам да се извиня на Марио Драги, че не можах да чуя неговата лекция, също на господин Доминик Строскан, защото чух само част от нея вече обясних причините за това. А, благодаря на всички, които са тук, защото вие сте а, а, тук пред представители на световните финансови институции, които обмислят а, а, бъдещето регулиране, световно регулиране на финансовите институции. Първо да кажа нещо предварително относно момента, който преживяваме. Излизаме от една криза, най-дълбоката от 1929 е, година насам. Тази криза все още не е приключила. Може е, да се надяваме, че ще приключи и ще се възобнови растежа. А, можем ли да приключим тази криза така, както я започнахме? Във всеки случай, сигурно не. Не може да излезем от тази криза така, както влезахме в нея. Нито поради природата на растежа, който се надяваме, защото това ще бъде един различен вид растеж. По-качествен растеж. В момента се обсъждат програмата за Европа 2020. Това ще бъде един растеж по-интелигентен, по-зелен, по-справедлив. И, и за да. Значи няма да имаме същият растеж, е, нито пък е, защото ще трябва да извлечем пулките от кризата. Е, някои от тези пулки трябва да извлечем незабавно, за да избегнем бъдещи кризи. Именно по тази причина Европейската комисия, от чето име говоря, ще положи всички необходими усилия, за да направи своите предложения в тази насока. И след това, онези, които носят политическата отговорност, ръководителите на правителствата, е, на държавите, онези, които участват в Г-20, които участват в Европейския съвет, министрите, пък и Европейският парламент, ще трябва да доуточнат е, и обогатят тези предложения, съгласно своите е, правомощия. Комисията вече каза своята дума по уроците от кризата, която преживяваме и характерът на новият вид растеж, който очакваме. Искам да кажа още нещо. Също така като уводни думи, то е нещо, от което ще зависи новият вид растеж. Няма да има никакъв смисъл да изграждаме проекти, като например проект, програмата 2020 за използване на вътрешния пазар и така нататък. Да търсим да изградим основите на новият растеж, ако ще се сблъскаме с нови финансови кризи, които ще срутят всичките ни усилия и всичко направено. И затова въпросът, нещо, което спомена и Доминик Строскан, това е да изградим нов ред, нов световен ред по отношение на капиталите, тяхното движение и финансовата спекулация. Не става а, а, дума за финансова система, която ще се саморегулира. Такава имахме до сега. И онези, които вярваха в нейната ефективност, много брутално бяха напомнени, бе напомнено каква е реалността. каквато и да, е, каквито и постове да вземаме, било в националните си парламенти, било в правителства, било в Г2, трябва да не забравяме доклада на Розиер по отношение на финансовият надзор. Трябва да се регулира наново, разумно, системата. И това е ангажимент, който аз поемам пред Европейският парламент. Поел съм го вече. Тоест, трябва да регулираме координирано в международен план. Това е предизвикателството на глобалното регулиране. Очевидно, световните пазари имат нужда от световно регулиране. И то регулиране, като е, избегнем опасността всички да е, загубят по нещо и като избегнем опасността от прекомерно е, регулиране. По това отношение, в това отношение G20 посочи някои насоки, по които трябва да работим. И аз самия съм решен да работя за тяхното изпълнение. Пет такива области. Първо, надзорът, много важен въпрос – надзорът на финансовите институции е ключовият камък на нашата система от регулация. Никаква регулация няма да може да успее, ако не се проведат реформите на базата на доклада на господин Ларозие. Възстановяването на доверието в финансовата система. Не може да има такова възстановяване, ако правилата се интерпретират различно в Мадрид и в Дъблин – каква е ролята на финансовите субекти, как да решим ефективно трудностите на международните финансови институции чрез споделяне на информация. Това не може да стане, ако информацията не се обменя ефективно между надзорните органи. А не можем да успеем, ако националните регулаторни органи не координират своята дейност помежду си. Значи, пред нас стои един амбициозен проект. Не е революционен, но амбициозен. Това е един е, е, реален, реалистичен проект, е, който изразява нашата твърда политическа воля. решението е взето на нивото на министри, на ръководители на правителства, които изразиха тази силна политическа воля. Подобна воля има и в Европейският парламент. Освен това, не трябва да се бавим, защото провалът би имал тежки последници за Европа и би имал много лоши последици за финансовата стабилност в целия свят. Искам да кажа на нашите събеседници в страните членки, че по въпросът за надзора, в който работи Европейския парламент, съветът на министрите реши единодушно миналата, миналия декември, да се вземе предвид ролята, добавената стойност, която проистича от работата на Европейския парламент. Искам да кажа на господата, които са тук, че тази добавена стойност, която идва от Европейския парламент е извънредно важна. Времето, с което разполагаме е, малко. Ако искаме да изпълним ангажимента, поет от държавните и правителствените ръководители, да направим, създадем подобна система до месец януари 2011 година. второ, за капиталите на банките, които са в сърцевината на финансовата система. Необходими са ни капитали с по-добро качество, и особено в предприятията, рисковите предприятия. Това е ангажимент. Също ангажимент поет от Г20. Повече капитали, по-малко рискове, повече сигурност. Работата а, напредва възоснова на а, работата на Базълският а, комитет. Търсим да създадем, искаме да създадем по-сигурни банки в кризисни условия. Въпрос е да се на, значи, намерят новите норми. А, преди няколко дни в а, Лондон казах, трябва едновременно да регулираме нещата и в времето, и в а, съчетаването на мерките, които взимаме. И а, ние търсим а, подобно двойно а, регулиране не трябва да забравяме нещо, което често ни напомня и Шарон Боус. Това е а, а, нуждата от консултации, а, които, а, а, консултации, които ще започнем. Сега, третата област, разбира се, тези области са свързани, те се застъпват, а това е отговорността на финансовите институции. Тук имаше значителни, сериозни слабости в механизма за регулиране и надзор на финансовите институции, в вътрешните механизми за идентифициране на риска. В финансовите институции се оказаха огромни празноти и големи слабости. И затова ние трябва да работим за управлението. По въпроса на управлението на финансовите а, институции и на целия финансов сектор. Имаме нужда от ръководители, имаме нужда от администратори достатъчно отговорни, трезви, компетентни, които имат достатъчно опит и знания да изпълнят тази задача. И трябва да кажа, че като казвам администратори и ръководители, имам предвид и администратор ки и ръководител ки. Необходимо ни е добро управление на риска, и имаме нужда също така от по-голяма отговорност на, от страна на акционерите. По отношение на възнагражденията, така известните бонуси, а, тук ще бъда съвсем ясен. А, си, тези възнаграждения не трябва да бъдат стимул за а, прекомер, поемане на прекомерни рискове. Трябва стриктно да прилагаме принципите, формулирани от Г20. Повече прозрачност, по-добър контрол на различните плащания. И за това, госпожо председател, надявам се горещо, че парламента скоро време ще приеме третата ревизия, третото преразглеждане на директивата СРД-3. И, и, и освен а, а, а, това, трябва да кажа, че съществува и въпроса за възнагражденията на предприятията и на фирмите, листвани на борсите. То трябва да бъде свързано с тяхната с изпълнение, с техните резултати. Четвърта област или строителна площадка, ако щете, това е са проектите за директиви, които бяха внесени вече преди близо една година от Европейската комисия, която свърши своята работа по регулирането на хедж фондовете и фондовете с дялово участие с акционерен капитал. тук става дума за сектор, който няма, не изигра такава пагубна роля в кризата, която вече приключва, както някои други, но той, е, на него се падат близо половината финансови транзакции на финансовите пазари. Говоря за хедж фондовете. Е, и е, като се виждат, като вземе предвид системните рискове, с които е свързано това, искам, бях, предложихме вече преди близо една година проект за регулиране и надзор на този сектор от финансовият пазар в съответствие с пътният лист и ангажиментите поети от Г20. Имахме предвид три цели. По-добър надзор над системните рискове, защита на инвеститорите и създаване на вътрешен пазар а, за управление на альтернативните фондове. Това, разбира се, не е лесна работа. И а, съвета на министрите под Испанското председателство вчера реши да си даде малко, още малко допълнително време за изпълнение на тази задача. И пред вас ще изреза желанието, надеждата, че това допълнително време ще бъде добре използвано. Като се има предвид на първоначално изходните позиции на комисията, като се има предвид работата вече свършена от Европейският парламент, за да може да стигнем до един надзор, и регулиране, които са едновременно ефективни и разумни. Няма съмнение в е, решимостта на министрите на финансите и държавните и правителствени ръководители да изпълнат тази част от ангажиментите поети от е, Г20. И сега последната област, във е, връзка с която правя предложение за структурен пакет от реформи през месец юни. Комисията тук също е свършила своята работа без да се забавя. Това са а, деривативите. Не, от, отдавна, а, миналата седмица, разговарях с господин Генслер, който председател, е председател на комисията, а, която надзирава този сектор в Съединените щати. И разговорихме, че става дума тук за 600 хиляди милиарда а, а, долари. А, необходим е по-голям контрол, прозрачност, стандартизация. А, искаме да, да сменим, да променим тази пропорция и това уравнение и трябва да кажа, че е, е решимостта ни е обща с е, американският надзорен орган – Подобна решимост съществува и у парламентите, националните парламенти и правителствата. Ще имаме време да видим кой какво трябва да свърши, за да не, няма импровизации. А, трябва да видим кои са инструментите, които са чисто спекулативни. А, а, говорим най-често за така наречените а, кредитни а, слопове за кредитен риск. Ето, дами и господа, това са главните области, в които ние възнамеряваме да работим. Няма да работим сами. Имаме нужда от помощта и решителната помощ на държавните ръководители, министрите на финансите, които са поели ангажименти в Г20. Имаме нужда и не на последно място от подкрепата на националните парламенти. Ще приключа като още един път повторя апелът, който отправи управляващия директор на Международният валутен фонд. При глобалния пазар имаме нужда от глобално регулиране, но Европейският съюз, който има, трябва да подобри своята роля, да заеме своето място в този глобален механизъм, без да се бои да бъде начало, без да се бои да дава пример. И а, е, нещо, което мога да кажа а, е, като политик, защото е един комисар е и политик. А, е, като се имат предвид последиците от кризата за бюджетите, за данокоплаците, за социалната политика, в никакъв случай не трябва да допускаме друга подобна криза. А, макар, че подобни кризи са, не са изключени. А, трябва да предвиждаме и да сме в състояние да управляваме бъдещите кризи. Трябва да започнем да го правим още веднага. Имаме дълг по отношение на гражданите, по отношение на дънокоплаците, да излечем полуките от тази криза, да го направим бързо. Ако не го сторим, не само бюджетните и други последици ще бъдат пагубни, пагубни ще бъдат политическите последици за всички ни. Необходимо е да избегнем връщането към националистически е, и протекционистски е, тежнения. Е, необходимо е да избегнем още една подобна лошо управлявана криза. И аз като комицар, който отговаря за единния пазар, отправям този апел към всички вас. Необходима ни е политическа воля, решимост, за да изпълним това, което е заложено в нашия пътен лист за ефикасно и разумно регулиране възоснова на поуките от кризата, която приключва. Благодаря. Thank you very much. Uh, we now will move on to the... Uh... Благодаря. Преднаваме към изказвания и въпроси. Ще помоля всеки, който вземе думата, да бъде максимално кратък. Ако въпросът е преклено дълъг, няма да има време за отговор. Ще съберем първо няколко въпроса, преди да дам думата отново на колегите от президиума. Не може един по един да караме въпрос и отговор, защото така никога няма да изчепим списъка. Първо, Ралф Принкаус от Германия има думата. С предимство представителите на националните парламенти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на говорившите за информативните доклади. Имам три въпроса с, към господин Берни. Виждаме големите рискове и рисковете за бордовете, как може да се препарим с тях? От една страна се говори обаче за национални надзорни е, органи и за национални финансови институции. Втори въпрос е към господин Кан. Вие много хубаво обяснихте желанието за бързи решения и необходимостта от международни решения. Мисля, че всички сме много оптимисти скептично настроени. Вероятно и господин Перние е на това мнение, че ще имаме едно общо международно решение, но ни трябва и съгласието на Съединените щати. Това би довело до арбитраж и би довело до това, че големите финансови площадки в Европа, Лондон, Париж и в Германия ще бъдат накърнени. Тоест, как да получим едно международно решение в съгласието на Съединените щати? Аз е, изобщо не питам за съгласие от страна на Русия и Азия. И третия въпрос към господин Штраускан. Ако ви разбрах правилно, вие виждате ролята на МВФ като контрол, контролер на риска. Е, имате ли предвид е, международния системен риск? Моля да повторите първата част. първата част на въпроса беше, че ние всичките разбираме високото, голямото значение на е, рисковите бордове. Как обаче тези дейности могат да бъдат приложени в националните надзорни органи и как може да управляваме един риск при националните финансови институции. Thank you. Uh, next on the list, Elisa Ferreira. Elisa Ferreira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Um, eu falo na qualidade de relator. говоря в качеството си на докладчик в Европарламента по въпросите за управлението на трансграничната криза. Изказванията бяха много интересни. Какво мислите по следните четири въпроса? Първо – господин Траги и господин Штраускан по-конкретно какво мислят за създаването на Европейски фонд за решаване на кризи, на банкови кризи. Ако този фонд се финансира от самия сектор, а не с пари на данокоплаците. Целта не е да се спасят всички банки, а просто да се предвиди един вариант за ефтаназия на банките. Каква според вас ще е връзката между този фонд и съответния орган? Второ, Изглежда, че скоро няма да може да се хармонизират правните уредби и реда във всички държави членки. Ако има някакви превентивни мерки, свързани с банка и ако има някои механизми за задействане на интервенцията, може да се стигне до конфликт между правните системи, които засягат различни акционери от различните държави членки. Това може да е фактор, който ще допринесе за разпространението на кризата. И така, при големите системни банки как можем да решим проблема с различията между различните национални системи, правни системи? Второ. Трето, координацията между САЩ и Европейският съюз. Много усилия са положени за сближаване, но все още ни обвиняват, че насърчаваме различни регулаторни системи от двете страни на Атлантическия океан, които според хората могат да доведат до арбитраж и загуба на конкурентоспособност заради различният натиск, на който са изложени банките. Какво мислите по този въпрос? Четвърти. Валутния курс. Особено щатски долар, евро, ремнимби. Какво ще стане в тази сфера? Господин Гюнтер Штамвол, Австрия. Госпожо председател, уважаема дами и господа, най-напред благодаря за всичките три доклада. Те бяха чудесни и бяха много полезни. Много съм благодарен на господин Траки, че говори за Базел 3 и изрази загрежеността ни по този повод. Какво всъщност искаме от банките? От една страна ние искаме те да дават повече кредити, искаме те да имат повече собствен капитал за преодоляване на кризите и за, за някои банки ние предвиждаме определени данъци. Искаме глобално глобален напредък, но колкото по-голям е този напредък, координацията ще става все по-трудни. Ако имахме един данък върху финансовите трансакции, то а, тогава облагането на банките с данъци би било излишно. За съжаление, в някои държави е необходимо да се налагат а, данъци на банките. Моята страна, за съжаление, принадлежи също към тях. Благодаря. Ода Болман. Да, и се, dass die е, херан, ди die е фонд шон aufhaben, плаб. Виждам, че може да се говори на немски. Микрофона си служи. И този въпрос е всъщност свързан с това, което попита моя колега от Германия. Ние имаме много амбициозно законодателство в Европейския съюз и то не само в Европейския съюз, но и в Штатите. И аз споделям загрежеността на господин Берние, когато описва обхвата на тази криза. И въпросът за мен е дали тази криза ще допусне да вземаме ние политически решения е, или пък ще капитулираме в областта на економическата политика. Е, дали има все още вяра в демократичното управление? Аз ще продължа да вярвам в него, но трябват ни истински отговори в Европа и в Америка. Ние говорим с нашите колеги от Америка, за хедж-фондовете, за дериватите и обсъждаме това как да популяризираме добрите практики в, в, в пазара, как да не се накърняват конкуренцията. А в Европа се казва не бива да има конкуренция по отношение на Америка. Това е една асиметрия, един даункрейтинг защото се получава една систематична спирала надолу. И аз ви питам вас, като във вашето качество на ключов играч в една международна организация, познавач на бранша, какво може да направим? Какво могат да направят демократичните режими в Европа и в Европейския съюз, в Европейския съюз и в Америка за а, създаване на един демократичен пазар. Um, do you wish to go first, Mr. Draghi? Господин Драги, първо, по първия въпрос. мога да го перефразирам. Каква е евентуалната ефикасност на рисковия съвет в Европа? Смята се, че този съвет ще дава препоръки. Предвижда се някои от тези препоръки да бъдат публично достояние. Смята се той да е мястото, където се упражнява партньорски натиск и партньорски надзор. Целият процес може да отнеме време, но искам да ви кажа защо в крайна сметка този орган ще е много ефикасен. Ще говоря от собствения си опит с съвета за финансов надзор. Както казах, неговата цел бе да определя правила, да извършва партньорски надзор – до известна степен, но все пак наблюдението е от страна на МВФ, а и прилагането от националните органи. Защо? Някои, не аз самия, казват, че този съвет е бил успешен. Всичко се дължи на, съв... на състава му. В съвета за риска в Европа ще имаме до голяма степен същия състав, като на съвета за финансови услуги. Състава ще включва хора, които обсъждат правилата, но повече от тях ще се длъжни да ги прилагат. И така. Тези две роли, които изпълнява едно и също лице, дават много сила на съвета за риска в Европа. И така съм убеден, че Европейският съвет за системен риск ще е много по-ефикасен, отколкото може да се предвиди на хартия. Ако човек разгледа, да речеме, неговия устав и правилник. По въпроса за координацията с САЩ. Една обща, една конкретна забележка. Първо общата. Не трябва непрекъснато да обръщаме внимание и да акцентираме върху липсата на сътрудничество. Поради две причини. Някои от предложенията, възникнали от дебата в САЩ през изминалите месеци, всъщност бяха части от дискусиите в Европейския съвет за системен риск. Както казах, ние нямаме сребърен куршум, т.е. решение подходящо за всички обстоятелства и за всички страни. По проблема за банките, които са прекалено големи да фалират. Точно това имах предвид. Има някои държави, като САЩ, където според тях най-добрият, най-доброто решение на проблема с банките прекалено големи да фалират е да се прокара правно разграничение между банковия и търговския сектор. Други страни обаче смятат, че най-доброто решение е налагането на различни капиталови изисквания за банките и за търговския сектор. Между другото, това вече е залегнало в реформата на Базел 2, която се предлага и се изпитва в момента на пазара. Както виждате, преследват се сходни цели – Решенията може да са различни, способите да са различни, ако приемем, разбира се, че проекта в САЩ ще бъде прият. Но все пак не можем да очакваме да има едни и същи правила навсякъде в тази област. Има обаче една област, която изисква абсолютно същите правила, а именно уредбата на капитала и ликвидността. Това е сферата за максимална хармонизация. И по последния въпрос, господин Пулман, има една друга област, в която трябва максимална хармонизация, за да се постигне ефикасност, а именно търговията с деривати на регулирани пазари. Нуждаем се от напълно хармонизирани търговски платформи по света. Иначе в тази сфера моментално ще стигне до регулаторен арбитраж. И усилията ни ще са абсолютно безплодни. По въпросите от, от втория изказвам се. Европейския фонд за решаване на кризи. Ясно е, че какъвто и режим да предвидим, с него трябва да може да се финансира кризата, докато се разреши защото нали, на срещните страни контрагентите изчезват, никой не иска да плаща. в Европа, при които подобни фондове са били допълнително финансирани от банковият сектор. Тоест няма нищо, което да противоречи на идеята самият сектор да финансира фонда. Но не трябва да забравяме следното. През изминалата година и половина и искаме да налагаме данъци върху банките, да повишиме капиталовите изисквания. Много мерки са предвидени за банките, но не трябва да забравяме, че всичко се плаща от един и същ източник. В крайна сметка ще трябва да вземем предвид всички тези промени в регулацията комплексно и да видим дали те са изпълними или не. Тук не казвам, че съм против. Според мен идеята е добра и ще им дадат точният стимул. Но все пак не трябва да забравяме, че трябва да се осигури бюджетна конкурентоспособност на целия банков сектор. Трудно е да се хармонизират правилата в различните държави, Предполагам, че в повечето държави членки на Съюза може спокойно да каже човек, че има различни правила за производство за несъстоятелност. Но това, което трябва да се хармонизира и отведнъкни в това отношение, не е цялостната уредба на банковия сектор, която датира от преди 200-300 години. Това ще е много трудно. Трябва да се хармонизират само някои малки елементи от него, които ще бъдат засегнати при банкова криза. А именно обезпечението. Има различни режими в различните държави. Това е ясно дефиниран проблем, който според мен може да се реши. Ако не направим това и то бързо, и тук стигам това, което каза колегата Штраускан. Натиска за упражняване на структурите в страните, т.е. натиска към субсидиаризация ще стане прекалено голям. Защото надзорниците, аз мятам и централната власт, не искат да се стигне до банкрут на институциите, който не е по техните сили. Okay. Yes, okay. <laughs> Sorry. Um, мисля, че засегнах повечето от въпросите. По въпроса за САЩ срещу Европейският съюз, мисля, че в Европа трябва да направим промени в регулаторния режим първо, заради самите нас. Искаме банките да са с повече капитал, с по-качествени кредити, по-добре да се управлява кредита, да има съответните стимули, но това не е достатъчно, както казахте. Не искаме банките да не са достатъчно конкурентоспособни. Но всъщност и САЩ дадоха сериозен стимул на усилията за реформа. В момента тече законодателния процес при тях. САЩ не са се отказали от идеята за реформиране на финансовата система. Всички продължения, разглеждани в Конгреса, идват от е, Министерство на финансите в САЩ. Ще видим какво ще стане тази и следващата години. Но първо не трябва да забравяме, че заради нас самите трябва да променим системата. Okay, finished. I'm, I'm sure that there'll be over... Сигурна съм, че някои от обясненията ще се припокрият. Господин Строскан. Извинявайте, но ще ви отговоря на английски. Само нещо във връзка с това, което Марио каза за САЩ, Европа и така нататък по-добри капитали, по-добро качество на капиталите и така нататък. Това е съвсем вярно. Но какво трябва още да вземем предвид? Две неща. Първо, че въпросът за банките, които са прекалено големи за да фалират и въпросът за системния риск не се свежда само до а, размера. Това е въпрос и на многообразие. Дори и малки институции, които не са достатъчно а, разнообразни в портфейлите си, са застрашени повече от големи институции. Вторият въпрос, който много от вас споменаха, не трябва да се самозалъгваме. Структурата на сектора в Европа и в САЩ и в изграващите пазари не е една и съща, т.е. не може да имаме същите правила, не може да имаме същия вид конкуренция. Затова търсенето на глобални решения, в чиято полза съм аз, не значи да се възприемат еднакви правила навсякъде. Защото в такъв случай едни ще имат предимства пред други. И от тук произлиза а, фактически целият дебат между американците и европейците. Второ, ако иска ли МВФ да стане една голяма гражданска организация? Да, ние, ние сме именно такава организация. Това е и основната ни работа. И за това Марио Драги каза, че ние бихме искали да се съберем с регулаторите, да видим какви са новите правила. Вие трябва да създадете тези правила. И след това да видим дали тези правила правилно се прилагат и дали правилата а, са свързани с определени рискове. Тоест, ние сме е, институция, която е именно такава. До сега ролята на ВМФ се разбираше главно. А, разбира се, ние сме надзорен институт. До сега се разбираше. А, и става дума за макронадзор. Винаги сме били надзорен орган и ще продължаваме да бъдем. Е, и е, разбирането на мандата на МВФ е, трябва да бъде такова, че да включва по-голяма, по-голям дял макронадзор. Господин Ферера питаше за фонда за разрешаване на кризи. Тук нещата трябва да се разработят. Нека си представим, че след 5 години, или след 2, или след 10, не знам кога, но някога в бъдеще, е, възникне криза, подобна на сегашната. Няма да е съвсем същата, но подобна на сегашната. Може да се случи. Бихме били прекалено големи оптимисти, ако мислим, че ще може да избегнем каквито и е да било кризи в бъдеще. според мен би било много трудно за националните парламенти отново да гласуват отпускане на средства за спасяване на банките. Никой няма да го разреши. Хората ще кажат, веднъж стана, казахте ни, че има банки, които са прекалено големи, не могат да бъдат оставени да се сринат. Да накоплатеца трябва да плати. Направихме го веднъж, но само веднъж. Няма да го повторим. Така че ако съществува опасността от кризи в бъдеще, смятаме, че ще бъде вече много трудно да се обърнем към данокоплатеца, за да спасяваме банките. Тоест, трябва да имаме ресурси, за да решиме проблема. Както вече казах, регулацията е нещо полезно, но необходими са ни също така и средства, които по един или друг начин трябва да да дойдат и от самият финансов сектор. Г-20 поиска МВФ да подготви доклад и ние разглеждаме всички възможни решения. Мнозина обсъжда този въпрос, макар че не се мисли за едни и същи цели – Ако искаме да има данък, за да може да се такса, за да може да се финансира това, но не може едно и също нещо да се направи със същите пари. Въпросът е какво искаме да постигнем. Може да е по-голям данъка, една част да се използва за едно, друга част за друго. Но това е, е дискусия, която трябва да се проведе през едните месеци. Трябва да сме готови до месец април и да видим какви са предимствата и недостатъците на различните решения и да ги анализираме. По отношение на долара, еврото, ренимбито, винаги е много трудно да се правят прогнози. Кейнс има едно известно изречение, той е казал, прогнозите са трудни, особено когато става дума за бъдещето. Както съм казал и по-рано, някои а, валути очевидно са подценявани, особено ренибито в а, Азия. Мисля, че то постепенно ще върви нагоре, но не трябва да забравяме, че ако аз кажа, че една валута е подценена, т.е. тя има по същество по-висока стоеност, но би било грешка да смятаме, че чрез манипулирането на валутните курсове може да решим всичките си проблеми. Това не значи, е, че не трябва да си напишем домашното с по-висока конкурентоспособност, по-висока ефективност на пазара на труда, научни изследвания и така нататък. И накрая, господин Булман попита, мисля това. Вие се спрашвате. Вие се справо питате, ще направим ли нещо или не. Но както казах и по-рано, приключваме период, през който направихме повече, от когато и да било по-рано. Заедно. До сега имаме една политика а, с политически устои, а, по-политическа, ако искате да, да, да, да кажа, повече от когато, когато е да било по-рано. И дали АМФ трябва да се разглежда като институция, която настава за повече публична намеса в економиката, но ние имахме вече станахме свидетели на намеса повече, отколкото от всякога друг път. И аз е, трябва да кажа, че не трябва да бъдем прекалено големи песимисти. Няма е, световно управление. Г-20 не може да, бъде, да управлява света, нито може, нито е необходимо да се стреми към нещо подобно. Но е, ръководителите вземаха последователно е, решение да се създадат е, публични фондове, за да се предотврати сриването на световната економика, пропадането и в пропаста. Последните две години показват и какво показват, че пазарите работят добре, но се нуждаят от по-добро регулиране и публичните организации и държавите ще направят каквото е необходимо, за да решат този проблем. Това е, което е главната полка от изтеклият период. Сега ще дам думата за още няколко въпроса. Но задаваме. Има много записали се за въпроси, а времето не е много. Сега господин Марио Балтазари от Италия. И моля, не се изказвайте прекалено дълго. Искам да благодаря на колегите за изказванията. Но искам да им благодаря и че остават и след техните си изказвания, за разлика от е, тези, които говориха вчера. Имам два прости въпроса. Първият въпрос е за международния финансов континуум, а вторият въпрос за всяка Европа и бъдещето й. Усилията да се направи новата финансова архитектура са необходими. Това са достойни усилия но аз забелязвам, че не е съвсем ясно кой е собственикът на тази архитектура и кой е строителят. Тоест, въпросът ми е следният. Кризата има три различни корена. Първият корен е реалният дисбаланс между Китай и САЩ т.е. дисбаланс между потребление и спестяване. Вторията причина е, че няма правила за финансовия пазар. И третата причина е липсата на управление. Усилията за създаването на една финансова архитектура са заплашени от това, че вероятно няма да може да се спази, справим с една следваща криза, защото ни трябва едно истинско международно управление и един истински международен баланс в финансовия сектор. Ние сме създали един Франкенштайнов пазар. Той не заплашва сриването на пазара, а сриването на държавата. Защо казвам Франкенштайнов? Глобализирането се разбира прекалено на широко като свободно движение на стоки, но чрез политически решения в Пекин или другаде се поставят цените. Тоест, това този Франкенштайн, това чудовище трябва да бъде контролирано. Защото в противен случай може да загубим контрол. Имаме световния дисбаланс и сме допуснали Китай и другите азиатски държави да участват в световния пазар с стоки и производство, но от друга страна те определят цените. Това означава, че е, финансовия международен континуум трябва да започне да се управлява по нов начин, независимо това на кого ще хареса или не. В противен случай ние няма да може да се справим с бъдещи критични ситуации. Ако сравним отново пазара с една сграда, няма да разберем кой е собственика на сградата и кой е строителят. Сега за ролята на Европа. Европа наистина може да играе една много важна роля, но в момента Европа е доста слаба. И това е въпрос на вътрешното положение на пазарите в Европа. Европейското правителство, именно Европейската комисия, казва на европейските правителства, че не е много заинтересована от обмен на информация с националните парламенти. Това е много важно, защото ни трябва не само Европейски надзорен съвет, но е необходимо на всички, във всички области да има по-голямо сближаване. Италианският сенат приключва едно изследване за един европейски надзорен орган. Това изследване, естествено, ще бъде представено на парламента и на правителството и мисля, че то ще е много интересно. И още едно нещо. В едно изследване се казва, че по един проблем – трябва да помислим повече, а именно по проблема за това, че европейските органи се самоназовават и се самоотчитат. Тоест, трябва ни една политика, която да има референтна стойност. Риск е органите да са прекалено независими. Това е поне наблюдението на нашия Сенат. Това е риск, който отслабва постепенно, но не, но не, но не е изключен напълно. Трябват ни независими служби, които служби да се намесват, да действат, да предупрещават, и тези независими служби или органи трябва обаче да се отчитат пред Европейския парламент и Европейската, Европейското правителство. Това са правилата на демокрацията. И още нещо, госпожо председател. Времевия график за реструктурирането на Европейски международен финансов континуум налага време за интеграция и време за намиране на консенсус. Аз съм загрижен от сроковете, за сроковете, защото могат да се получат определени напрежения в времето на търсене на решение. Економически възход – това е нещо, което започваме да забелязваме и този възход се основава на тези три корена, за които говорих в началото, които бяха причина за кризата. По този начин може обаче да се подготвим за евентуални бъдещи кризи. Смятам, че сме изправени пред предизвикателство. Трябва ни време за създаване на европейските органи, на европейските служби. Но отново се намесва тук факторът време. Дали ние на време ще намерим решенията, които ни трябват за преодоляване на настоящата и на бъдещи кризи. Дали ще може да намерим инструментите и да създадем органите. Благодаря. Благодаря. Няма толкова дълго да ви оставям да говорите. От тук нататък ще трябва да ви прекъсвам. А сега Паскал Камбе. Ще се опитам да говоря кратко, за да бъда е, почтен към колегите си. Е, в е, много е, и ясна е, реакция имахме е, от страна на съветът и как... искам да знам вашата реакция по този въпрос. Господин Драги, вие не казахте нищо за данъчните убежища. Искате една цялостна интегрирана финансова система, но а, а, тази система не може да бъде а, цялостна, ако в нея има черни дубки. Споразуменията, а, подписани, а, не променят а, от ОИС сир, а, не променят нищо в съществуващото положение. Какво са конкретно вашите предложения за променяне на това състояние на нещата? Баронес Коен. Благодаря. Аз съм председател на комисия от Камарата на лордовете, която пише доклади за предложението от комисията за регламент. Имаме много предложения и доклади тази година. Имаме и доклад за предварителното предложение за дериватите за март 31. Споделям това, което каза господин Драги за важността на деривативите, особено соповете за неизпълнение на кредита. Радвам се, че се допитваме и до САЩ по този въпрос. Във всеки един от тези доклади се стига до препоръката – да се уеднаквят европейските решения с тези на глобално равнище. Защото иначе ще се стигне до опасен регулаторен арбитраж и финансова нестабилност. Ако европейската регулация е прекалено строга, или аз говоря като страна, която финансовите услуги са много важни, но все пак е в от страна, в която след като се приеме дериватива, той прави това, което се иска от него. Както господин Марио каза, много важно е да направим всичко както трябва. Има един съвсем прост въпрос към господин Драги и господин Штраускан. Кога ще се разработят глобалните решения? за да има нещо, което да правим всички ние, да речеме за дериватите. Опасявам се, че особено с оглед това, което каза господин Барне, че искаме да сме на предната линия, предложението на комисията за деривативите няма да е в унисон с глобалното решение. Имате ли представа кога ще се разработи глобално решение, на базата на което можем да преценим какви са нашите предложения и да видим какво да направим?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 да свържа въпроса си с това, което каза колегата Булман и това, което каза господин Штраус Кан. Има големи разлики в Европа по отношение на възстановяването в различните държави членки. Причините за кризата не са съвсем добре финанс... фи... анализирани. Тя започна в американския финансов сектор, но се разви навсякъде по света и засегна економиката и, социал... и имаше социални измерения. Не бива, вие, господин Штраускан, вие казахте, че не бива да изпускаме от очи координирането и да не го дооценяваме. Сега въпросът е доколко това координиране беше ефективно и доколко то беше репресивно. Затова искам да попитам дали дискусиите, които се водят в момента от двете страни на Атлантика, ще доведат до нова структура на финансовия сектор, до нови правила и то по-добри правила, до по-добър надзор. Дали тези дискусии а, оценяват причините за кризата достатъчно добре? Може да се стигне до предложение – които да предотвратят бъдещи кризи. Вие казахте, че ни трябва по-добро регулирано, регулиране на пазара, но нали наистина това е така? Или пък ни трябва по-добър баланс? Това е пулка, която трябва да си изведем от кризата. Баланс между пазара и политиката. Преди време имаше статия в Financial Times и в нея ставаше дума за това, защо пазарите трябва да се подчиняват на политиката. Имам чувството, че нашите цели по отношение на финансовите пазари не са достатъчно амбициозни. Бих искала да чуя вашите, вашето мнение по този въпрос. Господин Драги също засегна въпроса, както и господин Берние, за финансовите пазари. Има противоречиви информации за пазара, за пазара на деривати и за кредитните слопове. Има ли информация за това до каква степен те са допринесли за лошото положение в Гърция и какви мерки би трябвало да се предприемат на европейско равнище, що се отнася до тези деривати и продукти. Ето, тук нещата са свързани с а, държавните дългове и търговията с а, ценни книжа. И на последно място, вие знаете, че има голяма дискусия за създаването на Европейски валутен фонд. Затова искам да ви попитам, как виждате е, един такъв фонд? Как смятате, дали ние имаме нужда от един такъв Европейски валутен фонд за подкрепа на страните от еврозоната, когато те са в трудности, или пък ще има припокриване между Международния валутен фонд и един евентуален Европейски валутен фонд. И сега при... Е, разбрахме ви, разбрахме ви, каза председателката. А, госпожа Падимата казва още 20 секунди, председателката казва много съжалявам, много съжалявам, разбрахме какво питате. Е, трябва да разбирате, че ние нямаме много време. Е, разбрахме е, какво питате за МВФ. Съжалявам, че трябва да бъда строга, но има много други, които все още чакат, записали се за изказвания. Сега госпожа Моника Грин от Швеция. Так са мике, так för Ви и i Благодаря. Ние в Швеция до момента е, се справихме добре с кризата. Въпреки, че имаме голямо ниво, високо ниво на безработницата. Но по принцип, нещата в Швеция изглеждат добре. Нашата економика функционира добре, имаме добри надзорни органи и имаме излисък, излишък в публичните финанси. Но има и още един допълнителен фактор, а именно, че доста рано започнахме да обвързваме жените в работния пазар. Равнопоставеността между половете е една предпоставка за преодоляването на кризата. И сега изходът на кризата и работата ни в до 2020 година трябва да се основават на следните три неща. Економиката трябва да е балансирана. Трябва ни, трябват ни финансови пазари, които са разумни и ни трябват финансови надзорни органи, които да се грижат за стабилността на финансовите пазари. На второ място, трябва ни пълна заетост на населението. Това трябва да е една много важна цел – както за жените, така и за мъжете. Качествени и дългосрочни работни места. Ние трябва да преодолеем а, заплащането на труда надолу. Трябва тази спирала да, я, да не я допускаме. Не бива да има дискриминация на работа на наемателите. Не трябва да се стремим да потискаме заплатите. Третото Третото измерение е социалното измерение, което е също толкова важно. Защото сигурните хора, хората, които се чувстват сигурни, са по-смели. Крижата за децата, това е също важен фактор за преодоляване на кризата. И това исках да кажа като социал-демократ от Швеция. And Philippe Lambert. Thank you, Chair. Филип Ламберт, два въпроса, по един за всеки от гости на президиума. Първо към господин Кан. Когато говорим за макроекономическия дисбаланс, много често визираме дефицита на текуща сметка или бюджетния дефицит. Как стои въпроса с дисбаланса на приходите, който се, който се наблюдава най-вече в развити економики в Западна Европа и Северна Америка? Според вас, различията в приходите, все по-голямата бройка работещи бедни, смятате ли, че е един от факторите за кризата или е нежелан ефект от нея? Ние клоним към първата теза, но искаме да чуем какво мислите вие. Въпрос към господин Драги. Не съм економист, аз съм с инженерно образование и мисля простичко. Ако търкувам с някой, могат да сключат застраховка с застраховател за неизпълнение от страна на кредитора. Защо тогава са ми необходими кредитите, слоповете за неизпълнение на кредита? И в такъв случай, ако няма нужда от тях, защо съществуват те? Next, it's Mr. Uh, Cease Mewis, Mewis, Mewis, Netherlands. Sorry voorzitter. Ehm, eh, ik, wou even doorgaan op de vraag die zojuist eh, eh, over de... Искам да продължа въпроса за европейското движение. За Европейски валутен фонд. Въпросът е към господин Штраускан. Бих искал да разбера повече по тази тема. Ако погледнете Европа от политическа гледна точка, вие бихте ли препоръчали създаването на един такъв фонд? Не смятате ли, че сегашната система е достатъчна т.е., Международния валутен фонд може да продължи да изпълнява своята роля и в Европа за преодоляване на финансови проблеми при по-слабите институции. Във, вашите, във вашето въведение вие говорихте за важността от политическо ръководство при решаването на подобни проблеми. Ето защо искам да да чуя не политическо е, мнение, а експертно мнение за качествата и характеристиките, предимствата на Европейския валутен фонд. Как може такава една организация да се ръководи? Или виждате, може би, рискове защото това е една добронамерена инициатива, но тя крие, може би, повече рискове, отколкото в момента се предполагат. И още нещо. Мислим много за бъдещето на финансовия сектор, на скалирането и на контрола и надзора върху банките. Много банки са прекалено големи, за да фалират, но и прекалено големи, за да им се помогне. И виждаме тенденцията да върви към президента Обама, който който смята, че трябва да се върнем а, към по-малките банки, които бяха в началото на банковия сектор. Например, е, има една холандска банка, дъщерни представителства в Германия. Сега, вие смятате ли, че това, този начин на мислен не е лошо за функционирането на европейския пазар, защото по-малките страни имат по-малки банки и биха имали по-малко, по-малки предимства, по-малка конкурентоспособност и ще бъдат изтласкани в периферията на бранша. Благодаря. Робърт Гъбелс. Меси президент. Благодаря. Госпожо председател, Домоник Строскан с право привлече вниманието ни върху факта, че двете еднакви правила в САЩ и в Европа, няма да имат същият резултат. Във връзка с това, искам да знам дали очакванията на Марио Драги и Доминик Троскан от които, това, което очакват от базарския комитет, дали наистина те са основания за надежда. Доколкото знам, Базел 2 все още не е изпълнен от американците. Решението още не са изпълнени от американците. А вече говорим за Базел 3, който вменява задължения на европейските банки и ги поставя в по-неблагоприятно конкурентно положение. И последна забележка, която е отправена към Мишел Барне, но той не е вече тук. Той говореше за едно по-справедливо, по-зелено, по-зелен растеж, по-справедлив, по-зелен растеж. Предвижда се 2 милиона зелени работни места до 2020. Е, значи, може би трябва по-скоро да е, инвестираме в традиционните отрасли, за да създадем повече работни места, да имаме по-бърз е, растеж, било, било зелен, било друг. Не мисля, че растежа, не става дума, че растежа да бъде по-справедлив, а проблема е в разпределенето на плодовете от този растеж. Дали той е справедлив и зелен или не. Благодаря. Сега мисля, че ще дам думата на лекторите за отговори. Искам да кажа, че има още 8 души записали се за изказвания, така че моля ви се, бъдете колкото може по-лаконични в отговорите си, за да можем да имаме, да чуем и другите, които се искат да зададат въпроси. Господин Драги, госпожо председател, не може да имате хем много, да, хем много въпроси да се зададат, хем в кратко време да им се отговори. Значи не може а, хем вълкасит, хем агнето цяло. Но по първия въпрос, каква ще е финансовата архитектура, която ще а, изградим след кризата? Както казах и в самото начало, а, разделението на труда което, до което стигнахме с Доминик. Това е Европейската централна банка определя а, а, правилата, а националните, националните органи ги прилагат. Втората част от тази архитектура са така наречените органи, които прилагат международните норми. Базилския комитет, банковата, междубанковата система, застрахователната система, надзорните органи на пазара. Те са различни в САЩ, в Англия и другаде. Всички те са обединени в един международен орган със съкрещение АЙОСКО. Решенията на Г-20, съгласно тях, всички, работа на всички тези органи трябва да се а, а, организира, трябва по някакъв начин да се координират от а, да се координират от съвета за финансова стабилност, СФС. Е, това е архитектурата, която имаме в момента, това е архитектурата, която ще имаме и в бъдеще. Ще спра до тук по отношение на финансовите пазари и банките. Доминик, може би, ще каже нещо повече за международната, архитектурата международната парична система. Сега, втория въпрос. Какво да правим с тези страни, които не искат да сътрудничат? Като започнем с хардата на СФС, членовете на съвета за финансова стабилност са решени да дават пример т.е. да спазват международните норми и да направят всичко възможно, за да може техните поданици да не търгуват с държави, които не спазват международните норми. Започнахме тази инициатива, за да може всички държави да се придържат към международните финансови норми, да се идентифицират от тези, които не искат да сътрудничат и да се, им се помогне да участват и те участието в международното сътрудничеството и обмен на информация по отношение на надзора и регулирането. Онези, които не искат да участват в тази обмен на информация, ще бъдат поканени на разговори, за да може да оценим доколко те отговарят на изискванията и в кои области трябва да подобрят работата си. Работим в тази област заедно с МВФ и с Световната банка. Като разбира се, едната и другата институция действа в рамките на своя мандат. А, а, какво мога да отговоря на вашия въпрос? Кога ще имаме решение по въпросите за слоповете и други, и други деривативи? До ноември ще имаме някакво решение. Второ, кои, кои деривативи могат и трябва да бъдат стандартизирани и да бъдат обект на задължителен централен клиринг? е, сега има нещо, което не е маловажно. Въпросът е кой вид крайни потребители трябва да е, се изключат от тези изисквания. И трябва да стигне споразумение по, по, по този въпрос. И тук искам да направя така едно по-общо изказване. Когато вървим към прилагане на това, по което сме се споразумели в всички тези области, ще има неизбежно въпроси, по които ще бъде трудно да постигнем споразумение. И аз призовавам от името на съвета за финансова стабилност винаги, нека бъдем великодушни, Нека се опитаме, опитваме да настигнем общи компромиси и този въпрос е един от тези, по трябва да постигнем компромис. Не искаме нещо да бъде препани камък в решаването на общия въпрос за деривативите и тяхното регулиране. И тук се включва въпроса, кои крайни потребители трябва да правят изключение от тези изисквания. Сега за МВФ и за Европейския валутен фонд. Дали, дали вие попитахте всъщност дали дали слопове, търговията с, с кредитни, слопове за кредитен риск помогна за задълбочаване на, за на гръцката криза. Е, този е важен въпрос. Е, той изисква повече време, за да му се отговори е, цялостно. Някой друг зададе същия въпрос, казват от залата. такъв случай ще отговоря едновременно на двата въпроса. Тръгваме от следното допускане в контекста на това, което сме постигнали заедно през последните 15-20 години. Създадахме Мастрихския договор, създадахме пакта за стабилност и растеж. Доминик Сраскан беше финансов министр на Франция, когато се изключиха споразумета за него. Със създаването на еврото създадахме стабилност в еврозоната, ниска инфлация, ниски разходи и сме защитени от световните финансови бури. Позаседени сме повече, отколкото би бихме били иначе. Значи, каквото и да решим в бъдеще, било по този, било по другите въпроси, трябва да бъде свързано с изискването за ценова стабилност и обща финансова стабилност. финансова стабилност, която сме постигнали на висока цена. Какво представлява гръцката криза? Това е фискална криза. Как се решава една фискална криза? И тук имаме, така да се каже, магистъра по въпросите на решаване на финансови въпроси, но какво е? Първо да се поемат задължения, план за мерки и то мерки, които трябва да се вземат незабавно и открито. Защо те трябва да бъдат такива? защото пазарите реагират незабавно, когато видят, че се предприемат такива мерки. Тези мерки трябва да бъдат от структурни по своя характер. Колкото те са повече са някакви странични мерки, толкова повече пазарите ще ги пренебрегват. Трябва да има строг надзор за тяхното изпълнение и четвърто, те трябва да бъдат изпълнени бързо. Именно такъв е планът на Гърция и е, комисията и Европейска централна банка и другите партньори са съгласни, че този план трябва да се е, е добър, сега той трябва да се изпълнява. Изпълнението е по-важно от самия план. Ако направим така, вярвам, че пазарите ще се отзват и ще могат да дадат необходимия кредит на Гърция. Сега да кажа нещо от личен опит. През 1991 година е, Италия призиваваше подобна, ако не и много по-дълбока фискална криза. Имахме дефицит повече от 11% от БВП, е, много висок публичен, е, публичен дълг, повече от 100%, 10% инфлация и социалната интеграция бе разрушена от остатъците от федерализма. Трябваше да финансираме и рефинансираме стотици милиарди и десетки милиарди евро сега, тогава бяха лири. И нямахме, не можехме да се разчитаме на значителна външна подкрепа. Така че всеки може да се справи, без да трябва да се създават специални институции за тази цел. Но има една основна разлика а, сега. Сега пазарите са много по-боязливи след а, с, фалитът на Lehman Brothers. Те са много по-чувствителни към системните рискове и правителствата не искат да седят на ръба на пропаста. Затова а, много важни са временните спешни мерки за ликвидност. Но за това е- тук е, е, е МВФ. За спешна помощ, която е необходима е ликвидност. Те са готови да сложат глазурата върху тортата, но трябва тортата да е на лице. Ще приключа до тук, но ще кажа, че това, което до сега споменах, не е достатъчно, защото все още има много страни с ниско ниво на растежа, с голям дълг, държавен дълг. И те трябва да намерят средства да си платят дълговете. но ще приключа до тук, за да има възможност след това да бъдат зададени и други въпроси. Сега, под другият въпрос по въпроса за слоповете за кредитен риск. Трябва да ви кажа, че тези слопове се появиха някъде по средата на 90-те години на миналия век. Преди това имаше, а, имаше кредитно, кредитни застраховки. Защо се появиха тези слопове и защо застрахователните компании не използваха старата система на застраховане? Ако искате да застраховате а, набор от различни кредити, отивате при различни застрахователни компании, които, което нещо, което зависи от тяхната структура. А, наред с това, кредитните слопове се развиха в една абсолютно нерегулирана среда за разлика от застрахователните компании. И докато заснователните компании имаха а, определени но, а, изисквания за резервните капитали, а, за платежоспособност и така нататък, заснователни компании като AIG, които имат кредитен рейтинг 3А, те обаче дават обезпечение на, на слоповете. И е, какво трябва да сторим в такъв случай? Е, въпросът е много сложен. Е, ще бъде изведено трудно е, да преработим договорите е, за е, крайните слопове, за да изключим нетните застраховки. Първото, което трябва да направим обаче е да централизираме търговията с слоповете за неизпълнение на кредитен риск. И по този начин знаем точно колко е голата част, така да се каже, неосигурената част. И тогава ще знаем нещо, което е много важно. Как се управлява как се управлява обезпечението. Но сега можем да дадем думата на а, господин Строскан да отговори на зададените въпроси. По въпросите, които не засегна Марио. За идеята за ново споразумение Бретен Вудс. Да, винаги е много вълнуващо да кажем, че трябва да създадем нещо ново. Бретън Вудс е сега на 65 години и много изненадващо би било, ако няма какво да се промени. Въпросът е политическата среда след войната позволи да се проведе конференцията в Бретън Вудс. Два месеца трябваше на делегатите, за да подпишат споразумение – не съм сигурен, че днес ще може да се повтори това. са страница членове в МВФ, което много осложнява нещата за разлика от положението преди 65 години. И така, ако се вгледаме в Копенхаген, не мисля, че може да се намери споразумение между толкова много държави. Подходът ни вътре в МВФ е да се преразгледа мандата и правомощията. Да видим как можем да помагаме най-много на нашите членове да предлагаме повече възможности, но не и да пренаписваме споразумението, защото опасявам се, че това ще изисква известно време. И сега, ако говоря в качеството си не на директор на МВФ, а като европейски гражданин, не съм сигурен, че е в интерес на държавите членки да искат ново споразумение – защото възниква въпрос с представителността на държавите членки по време на преговорите. Не искам да влизам в подробности, но по принцип не смятам, че това ще е в интерес на Съюза. Повече няма да казвам по тази тема. Ще отговоря на френски. Е, това е, беше въпросът за документът на Оливия Бланшар, главният економист на МВФ, публикува го преди няколко седмици, за полуките от кризата. Това е един много интересен научно-изследователски труд, който излага това, което мислихме преди кризата и какво мислим сега, след като размисляме върху нея. Това става в няколко насоки. Първо, инфлацията и целите по отношение на инфлацията. Това научно изследване показва, че не е необходимо да се различаваме вниманието главно върху инфлацията. И затова навсякъде казвам, че новият Международен валутен фонд – и че нашата доктрина по отношение на инфлацията не се е променила. Трябва да се борим с всички възможни средства за париране на инфлационният натиск, защото от инфлацията нищо добро не е произлезло. Сега, на, какво ниво трябва да бъде очаквана инфлацията? Това, това са а, полуки, които трябва да изследва, извлечем от кризата и научно, в научно отношение този въпрос остава открит. Но централните банки, това им е работата. Ако те не са на първа линия а, в борбата с инфлацията, за какво са централните банки тогава? Централните банки правят именно това. И в академичните среди се размишлява по този въпрос но основните позиции по отношение на инфлацията не са се, не са се променили. Сега относно а проблемът за по-доброто равновесие. Не, ще се върна малко. А, продължавам на английски. Въпросът не е толкова да видим какво се прави днес, е да се подобри регулацията на финансовия пазар и дали то е достатъчно амбициозно или не. Въпросът е какъв е балансът на властта, какво може да се направи. Колкото повече мислим за политиката, толкова трябва да помислим и за балансът на властта. Това, което трябва да се направи, е да е колкото се може по-амбициозно, като си има предвид балансът на властта между различните фактори. Много лесно е да се разработи система, която да е по-добра от старата. Въпросът е как ще стигнем от сега до новата система. Трябва да се справим с ограниченията, които налага баланса на властта в политическия свят. Не можем да кажем, че ще изградим такава система, че да избегнем абсолютно всякаква криза. Това е абсурдно. Още повече ние работиме и с поглед назад. Ние винаги работим по проблемите от предишната криза. Следващата криза ще е различна. И така, че по дефиниция е много трудно да се изгради нещо, с което ще се избегне всяка криза. Но това, което можем да направим, е да избегнем повтарянето на същата криза. Това и правим. И мисля, че достатъчно добре се развиват нещата. лице е политически консенсус по въпроса, макар и в началото на сутринта да казах, че консенсусът бе най-силен по време на пика на кризата, когато Марио и аз бяхме на заседанието на Г-20. Не е тайна да кажа, че държавите членки бяха оплашени. Лесно е човек да работи с оплашени хора, отколкото с други. Когато имаше страх, нямаше проблеми. Сега не са толкова оплашени и положението е малко по-трудно. Но все пак е набрана инерция, която е факт. Не знам какво ще е баланса на властта след две години. но днес все още е на лице набраната инерция и смятам, че нивото на амбицията по въпросите, по които работим, е доста високо все още. По слаповете за неизпълнение на кредитите няма какво да добавя към това, което каза Марио. Само едно нещо. Най-големият пазар са фирмените такива слапове. Някои от тези слапове не са толкова големи. И така, трудно е да се разбере какво се точно се е случило. Но сделките с държавните слопове не са толкова важни, колкото корпоративните слапове. Това не трябва да го забравяте. По така наречения Европейски валутен фонд – ако знаех какво представлява, той би взел отношение по въпроса. Чух най-различни версии от различни хора. Всичките са резонни, но все пак има разлика между тях. Всичко зависи за какво точно става въпрос. А ако става въпрос за идеята, че в Съюза трябва да има регионален валутен фонд, който да се помагат на държави като Унгария, Латвия, Румъния, помощта на комисията. И че намесата на валутния фонд, а не с бюджета на комисията. Това е хубаво, но това няма нищо общо с Гърция. Ако говорим за фонд, който ще работи вътре в еврозоната, възниква въпроса, който повдигна Марио. Основният въпрос не е този за Гърция. За Гърция основният проблем е фискалният. Той трябва да се реши. Не трябва да се отслабват действията по фискалните въпроси с представите за някакъв нов орган. А ако в еврозоната искаме да имаме собствени ресурси да се помогнат на някои държави, това е хубаво. Но това няма да стане за един ден. И тъй като няма да стане за един ден, смятам, че наистина така се отдалечаваме от реалния проблем, пред който справи на Гърция в момента. И така по въпроса за Европейския валутен фонд трябва да имаме ясна едно и също разбиране. Така ли, е, че този орган ще изисква много време, а Гърция трябва спешно да реши проблемите си. Иначе за нас няма проблем да работим с е, регионални органи и институции. Аз смятам, че е много важно да има една многостранна институция, която да обхваща цялата система, но е възможно също да се работи и с регионален валутен фонд – стига да се създаде такъв. Но когато работим с Латвия, да речем, да се работи с бюджетни ресурси, които идват от комисията. Може да отговорите на френски, каза задалия е въпросът. Ще го сторя, отговаря, отговаря Давидов Сложно е да се знае какви са дълбоките причини на кризата. Непосредствените причини, очевидно, това са недостатъците в пазара на недвижимости в САЩ. Обаче би било полезно да видим защо американските домакинства са толкова дълбоко задлъжнели. Има причини тези, това, тази огромна задлъжнялост се дължи на неравенството в а, а, доходите, неравномерен растеж на приходите и така нататък. Значи, това е непосредствената причина. Но по-интересно е, това е минало. Въпросът е, това ще трае ли дълго време? Не знам. Но в момента голямата промяна, това е поведението на спестителите в американските домакинства. Те никога не са спестявали в миналото, сега започнаха да спестяват. И то от порядъка на 6 до 7% от разпомагаемите доходи. Това може да се скочи до 9-10%, но дори да остане 6-7%, и ако трае, ако не изчезне след няколко месеца, това е нещо ново. И това е фундаментална промяна в поведението, което ще има две последици. Първо, тя има, ще има отражение върху обема на кредитите и второ върху известния дисбаланс. Защото когато има по-малък бюджетен дефицит, ще има елементи за възстановяване на равновесието в системата. И, и значи фактически неравномерните доходи е договора за е корена за много от това, което се случи но фактически двете е, причини е, въздействаха върху е, избухването на кризата. Сега, колкото за МВФ, мисля, че отговорих вече на този въпрос. И последният въпрос. А, а, той беше за работата на Базелският комитет и а, конкуренцията. Направо ще ви кажа, това, което се върши в Базел е от високо, високо качество, от голям калибър. проблемът. Къде е проблемът? За това трябва време. Не може да се заблуждаваме, че това може да стане бързо. И тук възниква, възниква едно голямо противоречие. Наред с това, да се надяваме, че в крайна сметка ще постигнем една цялостна, глобална а, система а, на, на теория отлично, на практика спорно. и предложенията а, а, а, на правилата Волкер са много интересни а, от, от по отношение на Съединените щати, но те са свързани с проблеми, ако трябва да се прилагат в глобален мащаб. Аз самия се надявам, че резултат, в резултат на тази криза ще имаме по-добро сътрудничество и а, с изграващите економики и в едно а, световно управление. Но не трябва да бъдем наивни и да вярваме, че националните или регионалните интереси ще изчезнат и ще престанат да дърпат в различни посоки. Благодаря. Сега имаме проблем, защото въпросите, които ще се дадат, едва ли ще получат отговор заради ограниченото време. Господин Жоржети, Италия. Grazie. Una domanda rapidissima. Io vorrei parlare un po' di economia. Благодаря. Искам да говоря за селското стопанство, защото смятам, че стабилността на системата зависи до голяма степен от селското стопанство, за което не говорихме. Е, как обаче се мина от Базел 2 към Базел 3? Там имаше проблема с малките и средни предприятия. Всички се надяваме економическото възстановяване да се случи по-бързо, но не е ли предпоставка за това банките да дават повече кредити? Президент, sarò бревисимо. Una domanda al governatore Draghi. Qual è la sua opinione rispetto... Въпрос какво смятате за Европейската стратегия против спекулациите? Европейският парламент в момента се опитва да регулира хедж фондовете. Това е тема, която е, не бе обсъждане на последния кофин съвет. Как оценявате тази тема, темата за спекулативните инструменти и борбата срещу тях? А, освен това, кредитните слопове трябва ли те да бъдат забранени и полемиката между Берлин и Париж. Немския модел. французите казват, че немския модел е, е непродуктивен поради излишъка в бюджета. Мислите ли, че трябва да изработим един нов модел, който да е по-балансиран в финансовия сектор. Thank you very much. Uh, uh, Mr. Gerhard Schick. Господин Герхард Шик от Германия. danke, drei kurze Fragen. Благодаря, три кратки въпроса. Господин Драги, вие говорихте за преходен период, който трябва да бъде достатъчно дълъг. Искам ще говоря за... Е, повтарям. За... Е, повтарям. Е, господин Драги, вие говорихте за достатъчно дълги преходни периоди. Това ме навежда на мисълта за е, германските банки в провинциите. Има ли правила, за които, които се обсъждат, които да предотвратят нови проблеми с тези преходни периоди? И вторият ми въпрос. Състава на този рисков съвет. В Европа се планира да се изпратят представители на централните банки от европейските държави членки. Възможно ли е Централ, Европейската Централна банка да не установи на време конфликта на интереси в имобилния бранш и каква е възможността именно това да се случи в този рисков съвет? Въпрос към господин Страс, Страус Кан. Въпросът е за политическото лобиране. Казва се, че политическото лобиране е елемент на системния риск. Това казва едно изследване, което бе посветено на кризата в САЩ. Има ли заключения вече в тази област? Как да се реагира на едни такива заключения? И последният ми въпрос е. Мисля, че трябва още веднъж да погледнем как да боравим с глобално интегрираните финансови пазари, в глобално хармонизираните институции. Мисля, че трябва да укрепваме ликвидните рискове в една банка майка по отношение на дъщерните и представителства. Как именно с какви мерки да укрепваме стабилността на майката банка? Теодор Стоян. дама doamnă președintă. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към господин Драги. Съвсем кратък въпрос. Разбира се, финансовата система се стабилизира след сериозните усилия, които бяха положени. Сега виждаме, че поредица от е, операции, които знаем, че са токсични, продължават. Например, инвестиции, които нямат никаква връзка с... Инвеститори, които нямат никаква връзка с Гърция, но искат да се гарантират е, да имат гаранции при неизпълнение на плащанията от страна на държавата. Не може ли да се спрат много бързо подобни операции, защото цялата архитектура на системата трябва да се промени и това ще отнеме много време. Господин Штраус Кан, аз разбирам, че вие сте за създаването на ресурсен фонд за една по-здравословна банкова система в бъдеще и че може би таксът върху финансовите транзакции ще е един от източниците за този фонд. Във връзка с това, което казахте за инфлацията, Либор след е, нефтен петролната криза през 80-те години бе 17 на 100, през 70-те години, извинявайте, на миналия век – И въпросът ми, може ли да отправите ясно послание към държавите с голям дълг, натрупан за кратко време, да увеличат лихвения процент през идните години. Госпожо председател, в Финландия през 90-те години на миналия век имаше банкова криза, от която си извлякохме съответните полуки. Затова На какво се дължи вашето оптимистично твърдение, че сме минали през кризата много добре? Като разгледаме положението в държавите членки, ще видим, че в мнозина от тях сега времената са най-лоши от момента на създаването на еврото. А в момента в Китай, и в Индия, много хора се придвижват от селата към градовете, продължават да работят в градовете и вършат работата, която преди това се е вършила в Европа и в Штатите износът и износът бележат спад в редица държави. И така, на практика, докъде ще стигне всичко това? Същевременно, вие визирахте надзорната система. Например, във Вашингтон и седалището на МВФ. Вие провеждате важни заседания всеки ден, както сте правили и, и през изминалите години. Как ще направите така, че да не излезе положението във всяка една отделна държава извън контрол? Тъй като са нараснали резервите, къде се намират тези парични средства? Ако изчакваме момента, в който лихвените проценти ще нараснат. Кой ще извлече ползи от всичко това? Предполагам, че не отделните държави. един въпрос към за МВФ. Ако се помогне на една европейска държава, какво ще е отражението върху валутния курс е, с еврото? Имам един пряк въпрос и към двамата лектори. Благодаря ви, че оставахте през цялата сутрин. Ще мина на френски сега. Е, като докладчик по въпроса за системният риск, имам следният въпрос. Повечето докладчици Споменах това, което и двамата подчертахте, че на Европа е необходим глобален орган. Тук трябва да се управляват три изменения. Първо, очевидно председателят на, света, на Европейската банка трябва да бъде председател на този орган. И освен това, в, в, в Франкфурт да се концентрира целият на, на надзор на микро и макро ниво. Е, мислите ли, че е, то трябва така да стане или мисля нещо различно от докладчиците по този въпрос? Първаш Берес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата лектори. Три въпроса. Първо, като разгледаме а, е, строителната площадка на а, реформата на финансовата система, където се мобилизират публични усилия в подкрепа на банковия сектор. Виждаме така една доста голяма бъркотия. Единственото, което Европа е направила, това е пакетът за надзора. И аз тук съм, иначе съм съгласна с Мария Драги че тук всеки има е, своите си идеи, а за парите са едни и същи за всичко това. Как ще вървим напред така? Има едно предложение, което дава възможност да обединим усилията на всички континенти, да покажем на гражданите, че тук е, какъв е залогът, защо е необходима солидарност, за да финансираме определени проекти. И това е данъкът върху финансовите транзакции. Но на този етап няма консенсус за това за какво ще служи този данък. Дали да се финансират дългосрочни проекти, дали да се помага на банките е, или а, да помогнем на страните, които се, на развиващите се страни. Но съществува публичен дебат, който се струва да продължи, за който МВФ е получил мандат от Г20 и дискусиите по този въпрос, включително и на министър на финансите, няма с нищо да навредат консенсуса по този въпрос, който трябва да възникне. Необходим ни е демократичен дебат и това е нещо, което трябва да направим преди да чакаме какъвто и да е арбитраж и каквито и да е решения по пакета предложения, които са направени. По въпроса за слоповете. Не мога да се съгласа с идеята, че всички слопове трябва да бъдат концентрирани в някаква клирингова камера в Съединените щати. Това само ще помогне на американските инвестиции. В края на краищата Европа няма да има възможност да иска прозрачно да знае какво точно става в тази област. Нещата са по-сложни и мисля, че е абсолютно законен е въпросът дали не трябва да се създаде компенсационен фонд за тази цел. И трето. Връщам се към въпроса за демократичния дебат. Голямо впечатление ми направи а, това, че а, нещата се изясниха до някъде и всички вече като че ли разбраха, че а, а, с регулирането на пазара се занимават хора, които всъщност са виновни в, а, а, за конфликт на интереси. И, и виждам подобен риск при регулирането на банките. Да се попитаме къде е демократичният дебат, къде е нашата възможност да а, искаме реориентиране на финансовите пазари. Защото има подобна нужда, защото тези пазари могат да помогнат за инвестирането на дългосрочните ни, а, а, дългосрочни ни планове и да вземат предвид застаряването на населението. А, о, ние трябва да, да дадем отговорите. Ако вие искате да ни дадете разяснение и да ни помогнете, това ще бъде от голяма полза. Благодаря. Ан Калмари, Финландия. получих отговори на въпросите, които исках да задам. А затова просто искам да ви насърча да се създаде някакъв данък върху финансовите сделки, за да се поеме с него риска. Не може някой да извличат ползи от е, глобалното финансиране, пък гражданите и държавите да поемат риска. Антолин Санчес Презедо е последен. Дори и всички инстанции да представляват системен риск, то тогава това нещо може да се случи на глобално равнище. Тези институции могат да бъдат идентифицирани. И това е моят въпрос. А могат ли те да бъдат идентифицирани на глобално равнище? Рейтинг агенциите. Рейтинг агенциите имат интереси, които проистичат от тяхната дейност, но те не са несъвместими с интересите на публичните институции. И това е моят втори въпрос. Дали това е така? Дали техните интереси съответстват на интересите на публичните институции? И третият ми въпрос е за многостранната рамка в валутната област. Как виждате нещата? Валутните пазари тук ставаше дума за равновесието, за адаптирането към дефицитите. Къде има други дефицити как те могат да бъдат отстранени, например, при свръхизлишъците? Това бяха последните въпроси от предишният кръг въпроси имаше едно изказване за размера на банките по отношение на страните. Не мисля, че това този въпрос получи отговор. Господин Кан е първи този път. Пак имаше въпроси към слаповете. Може би Марио ще вземе отношение по тях. По въпроси за политическото лобиране, винаги е имало конфликт между начините по които различните държави определят закона и частния интерес. За мен няма никакъв проблем в такава практика. Нормално е хората, които пряко са засегнати от дадено нещо, да се свързват с парламента и да предоставят информация. Получава се разнопосочна информация от различните лобистски групи. Проблемът е обаче какво се прави на политическо равнище. Проблемът е, ако не може да се взимат политически решения заради прегалено големи частни интереси. Въпросът изобщо не опира само до организацията на финансовия сектор. Този въпрос е актуален и за много други сектори, които притежават сходни характеристики. И така това определено е проблем, тъй като се намираме в период, в който всички обсъждаме системният риск, мисля, че е интересно да видим и други системни рискове, а не само традиционния системен риск, който идва от банковия сектор. МВФ се притеснява от трансграничните решения. Проблемът ни с тази криза идва от трансграничната резолюция, т.е. има много банки с клонове в различни държави. Една банка има проблем в една държава, но създава проблеми и в други. И така, кой трябва да регулира подобни банки с клонове в много държави е голям проблем. Местният национален супервазор може би не е отговор, от органът, който ще предостави решение на всички въпроси. Това е проблема. От друга страна обаче, нали, това, което казваме, е лесно да се каже, но трудно да се намери друго решение. Да вземем друг пример. По време на тази криза бе предприета една много интересна инициатива, така наречената Виенска инициатива – която бе оглавена главно от комисията. Идеята бе да се обединят частните банки, МВФ, централните банки, финансовият съвет и да кажем, западните банки са инвестирали много в Централна Европа. Ако си вземете парите от там, ще доведете до срив на тези централни държави. Банките могат да кажат, това не е наш проблем – Проблемът е, че сриват в Централна Европа ще се отрази на тях самите все пак. И това проработи. Банковата система в крайна сметка разбра, че трябва да запази паричните потоци към страните от Централна Европа, които са изправени пред проблеми. Защото този проблем е част от един по-голям проблем, който може да има ефекта на доменото върху останалата част от Европа. И така въпросът не опира само до това кой е надзорника. Въпросът е да има институция, която се погрижи за ефекта на, на доминото. Това е въпрос, по който работим все още, но той не е намерил окончателното си решение. Относно данъка върху финансовите операции, аз бях голям привършен на такъв данък през 70-те години на миналия век. От тогава насам настъпиха много промени. Промени се най-вече това, което обсъждаме тази сутрин, а именно техническите аспекти на финансовият сектор. Ние работим по тези въпроси на базата на мандата, който ни даде G20. Ние работим върху данък, не само идеята за данък върху финансовите операции, но и друг тип данък. Трябва да видим какви са плюсовите и минусите от подобни данъци. Заключения ще бъдат направени след месец и половина, все още не са готови, но това, което е очевидно е следното. Става все по-лесно да се избегне такъв данък чрез деривативи. И в крайна сметка няма смисъл да се създава данък, който ще бъде избегнат от повечето играчи, тъй като ще има такава възможност. И така, по въпроса за данниците. Колкото по-проста е системата, толкова по-добре. Ако ще правите нещо, системата трябва да е стабилна, проста, лесна за прилагане. Не се нуждаете от сложни системи, която, в които да има много пропуски. Данъка върху операциите може да е лесно средство за може да спомогне налагането на по-големи етични стандарти в системата и намаляването на рисковите операции. извинявам се, финансовия данък върху операциите съвсем не е подходящ за постигането на тези цели, намаляването на риска и така нататък. И пак казвам, такъв данък трудно ще се създаде, но лесно ще може да бъде избегнат. Сега, има възможност за създаването на някакъв данък в финансовия сектор, но те първо трябва да се види какъв ще е той. Но трябва да се постигне съответния баланс между данъчното облагане и регулацията. Централните банки твърде, че регулацията е достатъчна, нямаме нужда от данъчно облагане. Това е аргумент, който може да бъде взет предвид. Когато казвам регулация, имам предвид регулацията, надзора и така нататък. И така, когато говорим за въвеждането на данък, не трябва да забравяме и за баланса между данъчното облагане и регулацията. Другия въпрос касаеше ефикасния финансов пазар в Европа. Това е така. Но в Европа предстоят големи инвестиции. Но прилагането на Лисабонския договор... Момент, искам да мина на френски сега. Но може би дори които не говорят френски ще разберат по-добре френския ми, отколкото английския ми. Очевидно Европа има нужда от по-ефикасни финансови пазари е, и е, предстоят огромни нужди от финанси. И това, което каза и Перванш по отношение на, на, по отношение на конкурентоспособността, по отношение на застаряването на населението и така нататък. Но проблем е, е, е че е, не можем е, да работим за цели, които си противоречат. Е, значи, не може да кажем, че сегашните чуващите пазари е, са толкова лоши. Е, искаме финансови пазари, които е, са регулирани, които е, нямат вредно влияние, които искаме да избегнем и същевременно не трябва да, да, да унищожим пазарите, които насърчават инвестирането и които насърчават спестяването. И, и тук председателката ми напомня, че няма много време, но ще кажа, дълбоко съм убеден, че а, а, това, което правим за разпределение на сегашните е, е, е, спестяванията, инвестициите в Европа са ефикасно. Просто не е необходима система на финансиране, която да е по-ефективна от онази, която, с която разполагаме сега. И то същевременно а, а, да а, о, регулираме по-добре финансовият пазар. А, това обаче е много сложно В никакъв случай не искаме да се отказваме от идеята, че пазарите трябва да бъдат по-добре регулирани, но и никой не, днеска не би спознал да каже, че можем да минем без финансовите пазари, че можем да ги унищожим и да преминем към нещо друго. Значи трябва да се намери необходимото равновесие между едното и другото. И а, това равновесие не минава а, задължително пред е, същите, при същите механизми в различните части на света. В противовес на това, което някои тук мислят и, каза, и казаха тази сутрин. Различни могат да бъдат тези механизми в Европа, в САЩ, в Япония и така нататък. И тук на е, е, Европейският парламент и на националните парламенти е много важна тази роля, защото тези въпроси се решават по-лесно на регионално и национално ниво, съгласно принципа на субсидиарност. И още нещо, последно, по отношение на инфлацията. Ще се върна на английски сега по въпроса за инфлацията. Винаги, винаги съществува съблазанта страните да решават проблемите с публичния си дълг, като насърчат инфлацията. Обаче вредите, които високата инфлация в други области намалява, далеч надминават предимството, което инфлацията има за намаляване на дълга. Така че бих посъветвал онези, които имат доста големи държавни дългове, е, повечето страни в Европа, е, да го решават проблема си по друг начин. И още нещо. Скоро ще получите а, е, чрез уебсайтът на а, МВФ един интересен доклад, който показва в развитите економики какво е нивото на, че отношението между дълг и БВП се е увеличило, че ще се увеличи още повече до 2014 година, ще стигне 10% средно, което е 35% повече, отколкото а, преди. Обаче стимулите а, са само 10% от 35%. Останалото са последиците от кризата. Настоявам, подчертавам това. Защото очаквам някои да кажат, че причините за толкова големия, това нарастване на дълга след няколко години е, се дължи на стимулите, които ние използвахме за да преодолеем кризата. Точно обратното е. Без стимулите кризата ще, ще да бъде по-дълбока, нямаше да могат да се изплащат дадените кредити и щяхме да бъдем в още по трудно положение. Но това е дискусия, която ни предстои през едните месеци, но исках още от сега да подчертая нейното значение. Всички останали въпроси оставям да им отговори Мариан. може да благодаря. А сега а, по въпросите, отправени към мен. Не трябва да забравяме три ключови думи. Първо, да знаем. Да знаем какво представлява този пазар на тези слопове и на другите деривативни инструменти, дялови и капиталови. И затова се нуждаем от вашата подкрепа, за да противодействаме на мощните интереси, които са против централизирането на търговията с тези деривати. Не ме разбирайте погреждане. Не е лесно да се централизира търговията с такива деривати. Централизацията означава яснота, видимост, прозрачност. За мнозина търговци това означава загуба на пари. Именно за това се нуждаем от подкрепата на законодателната власт. Втората ключова дума е да решаваме. Трябва да решим кои договори са приемливи и кои не. Много трудно е да се забрани нещо, за което човек не знае. И така трябва да решим не само кои са приемливите договори, но и какви капиталови изисквания искаме да съществуват за всеки тип деривати, които ще бъдат централно търгувани. Може би ще искате да има различни капиталови изисквания. Някои насрещни страни са по-прозрачни и могат да получат по-занижени изисквания от капиталова гледна точка. Трето, трябва да видим кои са приемливите контрагенти на срещни страни. Какви стандарти трябва да спазват те? Какъв трябва да е надзорният режим спрямо тях? Третата ключова дума е да се конкурираме. Ако Европа смята, че е хубаво да има клирингова къща, нека да се създаде такава. Ние не започваме от нулата тук, между другото. Много работа е свършена вече. Няма да се изненадам, ако се създаде европейска клирингова къща. Т.е. къща, която да се базира на еврото, имам предвид. По хедж фондовете. Те са част от разширяване на обхвата на регулацията. Има нормативна уредба в Европа и САЩ за това как да се обхванат и хедж фондовете в регулацията. Както и е в сферата на агентите за кредитен рейтинг, наблюдаваме сближаване на нормативната уредба. През последните години се правят опити да се сближат законодателствата и аз съм оптимистично настроен. А между другото, Присъствието на Европейската комисия в финансовият съвет обогати диалога с другите надзорни органи от САЩ и Япония по този и по други въпроси. Относно малки и средния бизнес. Дали също тях ще има дискриминация по линия на базен 3? Отговорът е не. База утре ще акцентира принципно върху големите банки и търговци. Така и трябва да е, защото в крайна сметка всички сме убедени, че кризата води началото си най-вече от спекулативните сделки и сделките с нискокачествените ипотеки, а не толкова с кредитите. Ето защо искам да кажа, че кредитите за малки и средния бизнес не са застрашени от Базел 3. Същевременно искаме да имаме банки, които са устойчиви на кризата, макар че, както каза Доминик, човек никога не знае къде и как ще се разрази следващата криза и на какво ще се дължи тях. Затова трябва да отделим много усилия, за да повишим устойчивостта на системата като цяло. Пак ще се върна към централизацията на търговията с дервативи. Това е пример за увеличаване на стабилността на системата. Относно капиталовите изисквания в преходния период, бе поставен такъв въпрос. Това може да се разглежда в контекста на Базел 3, който върви по план. Сега е времето за прилагане от страна на националните органи. И това също трябва да стане по план. Това е нашата молба. може да се обърне внимание на два елемента в тази връзка. Първо, да се определи набор от параметри за капиталови отношения, отношения и коефициенти на ликвидност. Това не е проблем за дефиниране, проблем е калибрацията. И възниква другия въпрос – качеството на капитала. кои ще бъдат компонентите на дефиницията на понятието капитал, която да е световно призната. И така, за първи път да имаме една дефиниция на понятието капитал, прията в целия свят. Всички ние имаме различни корени. Дефиницията на капитал варира от държава до държава. Но дали ще въведем нова дефиниция за всички съвсем бързо? Очевидно това не може да стане. Трябва да дадем време на банките, на надзорниците да се приспособят към новата дефиниция. Затова е много важен и преходния период. То трябва да е достатъчно дълъг. Това е част от цялостното споразумение, което ще бъде договорено. относно надзорниците в държавата по седалището и в държавите по клон... местоположение на клоновете. Прави сте. Имаме така наречените суверенни колегиуми, колегиуми на надзорници от различни държави. Това до някъде реши проблема. с компетентността на надзорния орган в държавата по местоположение на седалището и в държавите по местоположение на клоновете. Сегашната система от меморандуми за разбирателство е много лесно, добре разрешава подобни проблеми между компетентността на различни надзорни органи. Защо централните банки следва да участват в тези съвети? Централните банки бяха сред първите, които споменаха причините за кризата. Ако разгледате документите на държавите, на централните банки през 2004-2005 ще видите, че се отчита възможността за кризи. в порта за системен риск ще има и представител на надзорните органи на пазара. Това е така. Мисля, че това бяха всичките въпроси. Okay, thank, thank, thank you very much. I, I... Искам от сърце да благодаря на лекторите, за това, че успяха да отговорят на толкова много въпроси. Искам да благодаря на депутатите за тяхното търпение. Няма да правя обобщение, защото оставих всичкото време, с което разполагаме, за вас и за нашите гости. Но ясно е, че имаме още много да научим и още много неща, които трябва да свършим. Благодаря ви, очаквам следващата подобна среща до година.